Uh, right, good morning everybody. Um, I was uh, delaying the start slightly. Добър ден. Отложих малко началото на заседанието с надежда, че ще се появят още няколко докладчици в сянка, но те не го направиха. Ще трябва да следят процедурата по интернет. Първо, приемане на дневния ред. Няма възражения. Дневният ред е прият. Съобщение на председателя. Няма такива. Трета точка към адекватни, устойчиви и сигурни европейски пенсионни системи. Докладчик по становище господин Кутеш. Има конфликт на правомощия по въпроса. Ние изготвяме становище, защото водеща бе Комисията по заетост. Това бе решението на председателския съвет. Но техническа гледна точка, мисля, че въпросът е по-скоро от нашата правомощия. Имам изключително правомощия по въпроси 2, 5, 10, 11 и 12 и съвместни правомощия с Комисията по заетост по 6, 7, 8, 9 и 14. Проектостановището ще обърне внимание по тези въпроси, по които Комисията по заетост, Комисията по економически въпроси има изключителни правомощия, а по изключителните компетенции на Комисията по заетост ние няма да се произнасяме, защото тя вече се произнесе и каза, че те не са недопустими. Ако имате някакви предложения за изменения, просто предлагам да ги внесем директно на комисията по заетост, защото това е единственият начин да се подходи при това положение. Предполагам, че и от комисията по заетост ще направят същото. Имате думата. Благодаря. Първо, надявам се, че няма да стане това, което казахте. Водих разговори с докладчика от комисията по заетост. Тя ме обеща, че ще имаме добро сътрудничество и няма да стане така, че да се отхвърлят наши изменения по въпроси, които са от изключителната компетентност на Комисията по заедост. Относно доклада. Както е подчертано в Зелената книга, невъзможно е да говорим за една идеална пенсионна система, подходяща за всички на европейско равнище. Трябва да бъде отчетена националната специфика по въпроса за пенсиите. При все това обаче има някои важни международни аспекти на пенсионното дело, по които Европейският съюз трябва да играе по-силна роля гъвкавост, мобилност на работни места, прехвърляемост, комуникация и информация, финансов контрол, правила за платежоспособност, статистическите данни за пенсионната дело. Освен това, вече имаме пенсионна рамка на европейско равнище. Първа насока за осигуряване на стабилност на заетостта. подобряване на публичните финанси, намаляване на дълга, реформа на пенсионните системи. Държавите членки трябва да реформират пенсионната си система чрез отворения метод на координация, тъй като това е инструмент на мекото право, Съюзът трябва да насърчава споделянето на добри практики между държавите членки по отношение на реформите, които са предприели. В тази връзка държавите членки трябва да включат по-добре европейското измерение в своята политика, за да подобрят работата на вътрешния пазар и да улеснят мобилността на работниците. Пакта за стабилност и растеж също споменава въпроса за публичните разходи, когато определя средносрочните цели. Неодавнашните мерки, предприяти за подсилване на този пакт, имат за цел добро финансово и економическо управление и осигуряването на реформа на социал... системата за социално осигуряване. Стабилни публични разходи могат да се гарантират само с добре функционираща пенсионна система. Искам комисията да насърчи такава система, която да отчита всичките разходи на пенсионната реформа – когато се взимат решения, свързани с свръх дефицита. Зелената книга има определено едно общо предизвикателство за всички нас. Демографският проблем сериозно ще се влуши. Демографската криза, един на всеки три европейци ще е на възраст над 65 години. Финансовата и економическата криза се отразява много лошо и върху публичните финанси на държавите членки. За да осигурим стабилни пенсионни системи, трябва да намерим точния баланс между тези два въпроса. Налице е ясна нужда от намирането на други източници на финансиране на пенсионното дело, освен подоходното данъчно облагане или увеличаването на пенсионните вноски. Същевременно трябва да направим така, че да не застрашим социалната устойчивост на пенсиите. Всеки един пенсионер трябва да има адекватна пенсия. Пенсионните реформи са необходими в контекста на демографската криза и финансовата и економическа криза. Но първата цел на всяка една реформа трябва да е осигуряване на адекватен доход при пенсиониране за всички. Съюзът може да изиграе важна роля при разработването на дефиниция на адекватна пенсия. Система, която е устойчива, защото дава много ниски пенсии, в краткосрочен план няма да има успех. Също, вдигането на пенсионната възраст не е вълшебна панацея то трябва да бъде свързано с средната продължителност на живота. Това го казваме в светлината на соките от стратегията за ЕС 2020 година. Трябва да насърчаваме създаването на работни места на европейско равнище. На първо място, преди да поискаме хората да работят по-дълго. По-високата заетост е най-добрата реакция, с която ще гарантираме финансовата устойчивост на публичните държавните пенсионни схеми. От друга страна, пенсиите са само един елемент от осигуряването на устойчиви публични финанси. Последната задача изисква добро равнище на дълга, което да е устойчиво в дългосрочен план и в държавния и в частния сектор. на економическият растеж на европейско равнище осигурява и справедливо разпределение на правата. Това би трябвало да се отрази и върху политиките. Лично аз мятам, че пенсионерите са не само уязвими, те са една категория хора, които са пленници, много често в ръцете на правителството, което избира да им намалява пенсиите винаги, когато е изправено пред свръхдефицит. Бедността и социалното изключване сред пенсионерите са постоянни проблеми в някои държави членки. Пенсионните схеми са не само преразпределители на доходите между поколенията, но и между групи в рамките на едно и също поколение. Устойчивостта изисква социално благополучие на бъдещите е, пенсионери, което да бъде гарантирано от сегашните пенсионни системи. Пенсионните схеми са много важен елемент от социално приемливото разпределение и осигуряване на доходи на пенсионерите, но всички пенсионни схеми трябва да допринасят за борбата с бедността чрез е, минимално ниво на пенсиите. Професионалните пенсионни фондове и частните фондове също трябва да осигуряват роли като допълнение към държавните пенсионни схеми. Това трябва да са схеми, които са прияти от социалните партньори, са достъпни за всички работници на базата на принципа за солидарност и равно третиране. Можем да постигнем адекватна пенсионна система чрез е, стабилен, многоетапен подход. Вторият стълб дава възможност за допълнителни пенсии на хората при пенсиониране. Днес пенсионните фондове все още се регулират и контролират като самостоятелни финансови субекти, макар че на практика тази дейност вече се извършва от конгломерати. Ето защо надзорният орган в тази сфера трябва да изиграе важна роля при разработването на режим за платежоспособност на пенсионните схеми и фондове. На последно място въпроси от нашите правомощия. Както казах, ще се сътрудничим добре с Комисията по заедост, но за да постигнем успех, трябва да изпратим своевременно нашия доклад на тази комисия. Искам да благодаря на Иво за неговия принос към моя доклад. и съм готов да изслушам мнението на колегите по доклада. Благодаря. Благодаря. Много се радвам, че вие имате добри взаимоотношения с докладчиците, макар че трябва да ви кажа, че съобщението, което аз направих във връзка с това, което беше, казан, беше във връзка с казаното от председателя, и мисля, че в крайна сметка председателят а, а, може да се окаже, че е, трябва да поработите още малко повече. Питер, Вулф, Вики. Така че може би почни ти Данута, защото си първа в списъка ми. Да, благодаря, госпожо председател. С голямо удовлетворение приветствахме публикуването на Зелената книга на Европейската комисия. Този документ ще ни даде възможност да започнем дискусия по тези много важни пасионни системи. Според мен дебата днес трябва да се разглежда от гледна точка на необходимостта да се подобри функционирането на вътрешния пазар. От друга страна, трябва да погледнем, да разгледаме финансовата и економическата криза, свръх задължнялостта, бюджетния дефицит, демографските промени в Европа и солидарността с бъдещите поколения. Обсъждайки тези въпроси, трябва да отчетем също така и новият архитектура за финансово финансов надзор, която е предназначена да ни защити от системи в риск. Трябва да разгледаме и начините по които се управлява економиката в Европа. Трябва да разгледаме и принципа на субсидиарност. Докладчика вече подчерта това. Пенсиите са в компетентността на държавите членки и трябва да имаме това предвид. Трябва да отчитаме отчитаме и факта, че пенсионните системи са много различни в различните системи в, на различните държави и трябва да бъдат сравнявани. Има едно писмо, подписано от 9 държави Румъния, Словакия, Швеция, Полша и някои други, които са понесли голяма, голямо финансово бреме от е, пенсионната реформа държавния дълг се изчислява по начин, който е дискриминационен за държавите, които са предприели пенсионна реформа и това се отразява неблагоприятно в еврозоната. Разглеждайки подробностите на доклада, бих желала да подчертая, че докладчика подчертава факта, че пенсионните системи трябва да са предназначени главно да осигурят адекват адекватни приходи. Това от гледната точка на гражданите. Пенсионните системи обаче са различни, както и стандарта на живот. Така че много трудно да се дефинира какво е адекватна пенсия <clears throat> на европейско равнище. Освен това, това е против противоречи на принципа на субсидиарност. Трябва да помним, че за да може да гарантираме един адекватен приход, системите следва да бъдат стабилни и сигурни. Що се отнася до повишаване на пенсионната възраст, което също се споменава от докладчика, трябва също така да направим така, че законната възраст за пенсиониране следва да бъде колкото е възможно по-близка до действителната пенсионна възраст. Трябва да разгледаме въпроса и за ранното пенсиониране като приоритет. Трябва също така да се разгледа въпроса за обучението и квалификацията на възрастни служители, както и здравното осигуряване по а, доверителните фондове има трудности в директивата, свързани с нейното транспониране. Има някои а, неясни дефиниции, има известна правна несигурност, която беше спомената от държавите членки. Следва да проследяваме прилагането на директивата в държавите членки и където е необходимо, трябва да изготвиме насоки, за да може да, за държавите членки да е по-лесно да тълкуват директивата. Мисля, че също така трябва да разгледаме и едно преразглеждане, да помислим за едно преразглеждане на директивата. Що се отнася до, до самостоятелността на пенсионните форми и на платежоспособността на работодателите, това трябва да се разглежда не само в контекста на новата система, а, това, тази разпоредба влиза в сила след 12 година. Трябва да разгледаме също така всички тези проблеми в контекста на новия европейски надзорен орган, който без съмнение трябва да се ангажира с тези дейности. Трябва да бъдем много предпазливи когато когато а, разглеждаме въпросите за платежоспособността в аспекта на пенсионните фондове. Пенсионните фондове и, е, и схеми имат свои собствени характеристики. Някои смятат, че пенсионните фондове следва да имат една съвсем различна система <clears throat> на платежоспособност. И трябва също така да се проведе и оценка на въздействието. Е, Благодаря. Аз всъщност не съм докладчик в Сянка в моята политическа група, но колегата, който е докладчик в Сянка, е, участва в е, една делегация, която в момента е в Мексико, така че ме помоли аз да представя неговите виждания по темата. Ние всички, струва ми се, сме на едно мнение по въпроса за това, че темата за регламентиране на пенсионната дейност и пенсионните системи е основна тема за всички нас и за всички държави членки. Важно е, е да се осигури стабилността на пенсионните системи в е, целия Европейски съюз. Ние знаем и колко много протестираха хората срещу повишенията на е, възрастта за пенсиониране. Да, необходимо е не само да се работи по-дълго, но същевременно и да се смекчат последствията от финансовата и економическата криза. Затова би трябвало да имаме предвид следното. Системата, която съществува и до ден днешен, трябва да бъде променена из основи, но за да се осигури една устойчива пенсионна система, е важно да отчитаме следните аспекти. Необходим е економически растеж. Работим по темата от много време. Опитваме се да регламентираме дейността на финансовите пазари, което е изключително важно. Би трябвало, според мен, да свържем двете теми, защото по този начин няма да осложним постигането на целта растеж, економически растеж. Ако не осигурим същевременно този економически растеж, това трябва да ни е ясно през следващите години, ще бъде невъзможно и да осигурим едно добро бъдеще за пенсионната система която е свързана естествено с ситуацията на финансовите пазари и економическото състояние. Разбира се, е, пенсионната възраст, дали 65 или 62 или 67 години, това е, е въпрос, който ще се е, решава в зависимост естествено и от економическата ситуация в държавите членки, а тя е различна. Но ето, че в е, Швеция е, има е, една не лоша пенсионна система. Ние продължаваме да е, спорим за пенсионната възраст. Нещата би трябвало най-сетне да се установят. Нали, естествено, че може да има вариации в зависимост от вида труд, служител, работник и така нататък. Какво конкретно трябва да кажем във връзка с темата? както и е, колежката, която говори преди мен, ще посоча и аз, че е, би трябвало да отчитаме и дълга, държавният дълг, е, задълженията, най-общо казано, на държавата се отразяват естествено и на пенсионния сектор. Естествено, че има различия между държавите членки, но в Германия, да кажем, нещата изглеждат относително добре. Във всеки случай, ако е, включим в е, изчисленията, така да се каже, и резервите е, в фондовете за пенсиониране, тогава нещата изглеждат по-добре. Но Същевременно в доклада Монти, ако си спомняте, бе предложено да се е, премине към един истински пазар на труда, когато говорим за вътрешния пазар, за единния пазар в Европейския съюз. И тогава веднага се поставя въпроса дали пенсионните права не трябва да се третират по друг начин, отколкото до сега. Имам предвид най-вече преносимостта, прех... възможността за прехвърляне на пенсионни права. Европа до този момент отхвърляше една такава възможност, но същевременно ние трябва е, веднага да е, си поставим въпроса дали допълнителното бреме е, и допълнителните задължения, да кажем, по-големите задължения на някои държави няма да се отразят пагубно на пенсионните права на техните граждани. Е, още един аспект. На практика във всички държави членки имаме е, три степенна система. Имаме е, задължителното държавно осигуряване, имаме, така да се каже, пенсионното осигуряване по линия на работодателя, по линия на предприятията и институциите, в които работят е, е, работниците и служителите и е, индивидуалното осигуряване вече на лична основа. Би трябвало да помислим за една нова дефиниция на отделните стълбове и за приближаване на практиката в това отношение в рамките на Европейския съюз. Когато говорим за задължителното пенсионно осигуряване и за е, застраховането също би трябвало да диференцираме. Естествено става дума за съвсем различни е, дейности и процеси, но същевременно би трябвало да прокараме единни правила и в е, двата е, бранша, които да бъдат наистина задължителни, както за държавната пенсионна е, но осигурителна система, така и за осигурителната система по линия на работодателите. Въпросът обаче желаем ли, така да се каже, да оскъпим и а, е, а, е, пенсионното осигуряване в рамките на този втори стоп по линия на работодателите. Може би няма да окоръжим много гражданите и работодателите, особено малките и средни предприятия, ще бъдат много затруднени. А когато говорим за е, възможности за прехвърляне на пенсионни права, то струва ми се, че тук въпросът не се свежда най-вече до това дали в бъдеще ще смятаме, че това е възможно и желано, а Въпросът опира до това как ще го осъществим и как ще го финансираме именно това прехвърляне на пенсионни права би трябвало да се разработи едно максимално близко до практиката и до действителността предложение, което да доведе до сближаване на условията и да стане възможна една такава преносимост на пенсионните права. Естествено, това е въпрос на бъдеще, няма да бъде лесно. Много е важно за всички участници е, и най-вече за засегнатите лица да разполагат с точна информация за техните пенсионни права. Има редица въпроси, които също са отразени в доклада, които са е, от правомощията на Комисията по заетостта и които да вярваме, че ще доведат до едно добро решение. Темата е много комплексна. Вики, съгласен съм до голяма степен с това, което вече бе казано. Затова ще подходя малко по-различно по въпроса. Тук има два или евентуално три въпроса. Първо, хубавото е, че всички живеем по-дълго. Това е чудесно. Много често говорим за демографската криза, без обаче да отчитаме и ползите, която носи тя. 65 годишна пенсионна възраст е била определена от Бисмарк първоначално, защото никой не се очаква да живее повече от 65 години. Относно книгата и ефикасната пенсионна възраст. Това е въпрос, който е доста делегатен и държавите членки имат различно мнение по него, но не можем да си позволим да избегнем този въпрос. Трябва да се занимаем с въпроса как можем да насърчиме работата след по-възрастните хора. Това е свързано и с преквалификацията. Човек знае, че работата, която върши на 25 години, няма да е работата, евентуално, която ще върши на 65 години. Тук можем да направим повече. И на второ място, доверие в спестяванията. Тези от нас, които бяха на един брифинг за пенсионната криза, видяха, че колкото по-рано започва човек да спестява, толкова повече пари ще има, когато се пенсионира. Но като знаем това, което се случва на пазара, много трудно е човек да има доверие в спестяванията. Тук могат да се направят няколко неща. Мобилност. Човек да може да преноси пенсията си извън границите на своята страна. Това е само едно от нещата, което можем да направим. Давам си сметка, че в държави членки като Швеция и Холандия има много по-голяма прозрачност. Човек може да запише номер си на социално осигуряване и да види каква му е пенсията по държавния, по частния фонд, как ще изглежда пенсията. За тези средства не е необходимо да задължаваме държавите членки да ги използват, но е хубаво да видим в страните, където се прави това, дали е хубаво, дали е хубава тази практика. И контекста за, Въпросът за платежоспособността е много важен и с е, доверието в спестяванията. Питър Скинър съм сигурен, че отново ще ни даде повече информация по въпроса, но така ли е, че се нуждаем от оценка на въздействието върху новите законодателни актове? В миналото сме установили, че много често, когато се предприема някое действие и си мислим, че е добро за пенсиите, може да се окаже, че не е толкова добро. Затова се нуждаем от оценка на въздействието. На последно място, по един по-деликатен въпрос, това наистина е област, в която европейски институции трябва да редат пример. Когато искаме от държавите членки да преразгледат е, пенсионната си рамка за идните години, искам да кажа, че за последния път Европейският съюз е правил такъв преглед на рамката, най-вече за младите хора е през 2004. Мисля, че ние самите трябва да послушам за пример и да правим това <clears throat> по-често. Искам само да спомена някои важни моменти а, в Зелената книга ние сме съгласни с повечето предложения, направени от докладчика и по-специално въпрос за необходимостта да се увеличат е, нивата на работна заето, за да може да се захранват пенсионните фондове в достатъчна степен. Наистина, въпросът се поставя а, е, за огромните разлики между държавите членки, различни демографски променливи, толкова много възможности има да се прави избор, свързан с национални въпроси. Така че аз се питам дали има допълнителна полза от вземането на решения по тези въпроси на равнище Европейския съюз. Има редица фискални въпроси, по които Европейския съюз може да взема отношение. Но тогава, когато говорим за пенсионирането и пенсионните системи, поради различните реалности в Европейския съюз, се питам дали това е разумно. Знам, а, че и се питам, а, всъщност най-щекотливия въпрос в това становище се отнася за взаимоотношенията и поетите ангажименти, свързани с пенсиите в а, държавния сектор. Когато разглеждаме частния сектор, е по-трудно да се поддържат тези равнища. Тук говорим за равнищ за системата <clears throat> на споделени отговорности и има определени активи, които се заделят в частния сектор, обаче не може да се прехвърлят фондове от частния в държавния сектор. Може да се променят основните, основополагащите критерии може да се окаже, че броя на хората, които трябва да бъдат осигурени, ще зависи от данъчното облагане на, на, на населението. Може да зависи от различни е, възможности в системата. Това е много сложно и ще има много голямо въздействие върху сегашното състояние на нещата, особено като си има предвид, че хвърчат куршуми около нас във връзка с тази система. Сега, изслушахме всички докладчици в сянка, има много дълъг списък, чувате имената. Нямаме много време, така че искам да ви помоля да бъдете колкото възможно по-кратки. Питер. Благодаря на господин Кутус, че постави този въпрос. Ще се спра на следните няколко неща. Първо, ИПО ще играят наистина роля и е много важно да направим така, че новият орган за пенсиите – да има трансгранично въздействие. Не е хубаво съпоставимост, но и за хармонизация. Това е напълно неприемливо. Да видим какво се случи в Германия. Има неограничена гаранция, че ако трябва, държавата ще додаде средства на работодателя, за да може да изплати средствата. Така е и в Англия. Така че методите, които се използват, са напълно различни от сектор за страховане и моля ви да избягваме тази опасна тема. Нека да използваме пенсионното дело, наличните пенсионни разпоредби, пенсионните регулатори, за да видим какво е необходимо за пенсионното осигуряване. Още няколко неща фиксираните пенсии, мисля, че не трябва да прибързваме в това отношение. Фиксираните вноски. Това може да е адекватно решение за някой, но както каза Джордж, това може да е нещо, което попада по средата. Така че предстои ни сериозна дискусия за отложените доходи и не трябва да се пребързва, не трябва да се политизира въпроса в полза на някои държави членки. Томас. Е, Благодаря на колегата Кутас за неговия доклад. Госпожо председател, вие вече посочихте, че отново имаме известни проблеми с правомощията. Да, нищо ново. Както знаем, в е, Комисията по заедостта не биваше да се използва думичката жени. Е, е, не знае как да го формулирам тогава, щом не мога да казвам жена, да казвам човешки същества, които не са мъже или как, или не, не са от мъжки пол. Така че, да, налагаше се, така да се каже, да работим като акробати. Да, сега вече по същество. Прави сте по точка четвърта. Е, държавите членки би трябвало да е, имат предвид трансграничното измерение. Естествено, когато говорим за мобилност на работната ръка, на работници, на служители, естествено, всичко това е свързано не само с упражняването на някаква професионална дейност, на труд, но и с много други аспекти. Има предприятия, които произвеждат не само в една държава член, те произвеждат и в много други държави членки и съответно и работната ръка се движи, както и предприятията, както и работодателите. По минималния доход, да, точка седма, не смятам, че това би трябвало да се разглежда като нещо, което може да се подложи на централно регулиране. Не, нещата зависят от регионите, от е, синдикатите, от колективните трудови договори и така нататък. Една голяма част е, е, от основните въпроси, с които трябва да се занимаем, обаче са свързани с трите стълба. Да, и в много отношения можем да се похвалим с успех. Една голяма част от въпросите са регулирани вече в държавите членки е, с участието на социалните партньори. А когато говорим е, за директивата за командироване на работници, не бива да ограничаваме компетенцията и точно това не е така. Е, с директивата всъщност ние определяме само е, какво трябва да бъде възнаграждението, което ще получава работникът, който е командирован. Така че тук в никакъв случай не бива да се смесват нещата с ограничаване на конкуренцията. Когато говорим за преносимост на пенсионните права, мисля, че колегата е прав, който каза, че не става дума за това какво точно ще позволим да бъде преносимо и да се прехвърля, а как да го направим, как да го финансираме. Ако ние регламентираме нещата и се опитаме да въведем, е, така да се каже, една абсолютно хармонизирана единна система и в това отношение, е, тогава, естествено, ще отнемем възможностите на работодателя и на държавите членки, както и на социалните партньори, е, да решават в духа на субсидиарността една голяма част от въпросите. Същевременно, времено, трябва да отчитаме и спецификата на пенсионните системи. При нас е, по линията на втория стълб, именно е, чрез е, работата за дълги години в едно предприятие, всъщност се насърчава работника да остане верен на предприятието, в което се е специализирал, в което е израснал и за което може да бъде максимално полезен. Затова получава и допълнителни суми към пенсията и в рамките на пенсионното осигуряване е допълнително осигурен. Ние в е, Германия видяхме е, до какво води е, една неразумна и недобре обмислена промяна в пенсионната реформа. До голяма степен по-възрастните хора, макар и не навършили пенсионна възраст, бяха изхвърлили от предприятията по линията на възможността за ранно пенсиониране и също време бяха назначени недостатъчно квалифицирани е, работници и служители на тяхно място. Така че нещата трябва да се решават е, до голяма степен и на национално равнище. Естествено, че е, комисията има възможност да въведе и единни правила в някои случаи, но субсидиарността е важна. Малко не ни стига времето. След това е, очакваме е, посещение на комисар. Така че искам да ви помоля да се ограничите с няколко, в няколко минути Илде Копендорф. Благодаря, госпожо председател. Напълно съм съгласна с повечето направени предложения. Мисля обаче, че ни е необходимо законодателство на равнище Европейски съюз. И това е един много спешен проблем. Имаме много различни пенсионни схеми, имаме много различни правила. И ако, сме, ако се съгласим, че сме изправени пред предизвикателствата на економическата криза, необходима ни една обединена директива, единни правила. Що се отнася до пенсионната система и нейните реформи, трябва да вземем предвид няколко неща. Трябва да бъдем предпазливи, защото нашата продължителност на живота е по-дълга, но това не е свързано непременно с по-добрите реформи. Трябва да се вземат предвид и други фактори. Колегите споменаха различни въпроси, трите стълба бяха споменати и също така, че трябва да се вземат предвид и разходите. Следователно необходимо е единно законодателство и единни правила. Има държави членки, които предлагат и избор на техните граждани. Например, в Унгария се увеличи държавния дълг значително, защото някои граждани избраха частни пенсионни системи, което излезе много скъпо на държавата и увеличи разходите за реформата. В момента тече процедура по нарушение срещу Унгария. Именно затова ние решихме да сменим нашата система от три стълба на два. Може би това не е отговор на въпроса. Ние имаме голям дълг, голям дефицит, трябва да насърчим растежа и економиката. Именно затова решихме да вземем спешни мерки и да преминем на система с два стълба вместо, с, вместо три. Задължителният частен пенсионен фонд е ам, премахнат. Добре, какво става с хората, които се връщат в държавния пенсионен фонд? Дали това ще бъде една система от типа Pay as you go? или нещо друго. А, искам да привлека вниманието на комисията, че е необходимо да поискаме от Европейската комисия да направи предложение, което да доведе до обединяване или поне да направи една стъпка по посока на обединяване и единни правила. В сегашната система едва ли има възможност да има мобилност на правата, на пенсионните права, преносимост на пенсионните права. Благодаря. Аз също ще поздравя, казва Удобулман, колегата Куташ, е, за становището, което е представило на нашето внимание. Е, няколко бележки от моя страна. Унгарският пример, за който говори колежката, показва, че частният е, стълб в пенсионното е, осигуряване не може да падне от небето. За съжаление, господин Болман не говори в микрофона. Извинявам се на преводачите и на всички колеги. Да, посочих това, че частното пенсионно осигуряване не може да падне от небето, трябва да бъде финансирано. Същевременно акциите в последно време паднаха, така че въпросът за финансирането отново стои. Тук в парламента имаше и периоди, в които сме се убеждавали, че е необходимо едно държавно осигуряване. Тези времена отминаха. Прехвърлянето на пенсионните права, преносимостта им, е, се провали не поради нежелание от страна на е, парламента. Напротив, ние изложихме нашата позиция и тя бе в подкрепа на е, една такава възможност. Съветът не прие това предложение, защото има свои аргументи е, срещу едно такова предложение. Естествено, че би трябвало е, правата, които хората придобиват по силата на работата си за дадено предприятие или институция, да, се, да могат да се прехвърлят. Е, Също време аз смятам, че ние се нуждаем естествено от европейска дискусия по отношение на реформата на пенсионната система и повишаването на пенсионната възраст. Е, естествено, че на национално равнище ще се взимат решения. Е, няма задължение за държавите членки да вземат едно и също решение. Както виждате, в Германия едно такова е, начинание създаде много проблеми, във Франция също и в други държави членки. В повечето промишлени предприятия, които познавам, няма работници, които да са над 50 годишна възраст. Е, това наистина е малко смешно. Е, има е, все пак работни места, които би трябвало да се заемат от по-опитни и малко по-възрастни от 50 години хора. Говорим за учене през целия живот и също времено изхвърляме хората, както се казва, или най-малкото виждаме как се изхвърлят на една доста ранна възраст. Е, е, би трябвало да се научим да действаме е, гъвкаво и да следваме в това отношение примера на скандинавските страни. Благодаря. Робърт, последен. Благодаря, госпожо председател. Паскало постави въпроса за ползите, които може да даде Европа в това отношение. Според мен тези ползи са почти нулеви. При пенсионните системи имаме субсидиарност, това е съвсем ясно. Държавите членки отговарят за пенсионното дело. Зелената книга не поставя под съмнение правомощите на държавите членки или пък ролята на социалните партньори. с цел хармонизиране на пенсионната система, да речем. Това е съвсем ясно. Относно приватизирането на пенсионните системи в много държави, и факта, че насякъде се появяват е, частни пенсионни фондове. В тази връзка международните изследвания сочат, че пенсионните фондове няма да функционират по-добре. След 10 години идеята бе осигу... социалните осигуровки да се заменят с отделни фондове и партиди. Какъвто и да е финансовият модел, трябва да се отчете и фактор за старяване на населението. Пенсионните фондове смениха стратегията си през изминалите години. Господин Скинер засегна този въпрос. пенсионните фондове с дефинирани пенсии бяха доста актуални в началото, но сега се считат за доста рисковани. Човек знае какво плаща, но не знае какво ще получи обратно. Това е положението за момента. Всички в парламента винаги са считали, че пенсионните фондове са панацея за всички проблеми, свързани с пенсиите и с пенсионирането. Но виждате какви бяха последиците от факта, че нашите економики се основават на подобен режим. Като цяло виждаме спад на пенсионните фондове. Това е факт в редица държави. Заличават се над 30% активи заради последните събития в нашите економики. Приключвам, госпожо председател. Каквато и система да се използва, както каза един колега от университета в Бордо, пенсиите винаги ще са част от БВП за срока на тяхното изплащане. Работещите ще спестяват, а пенсионерите ще получават спестените средства. Но това ще се отчита към момента, в който вече получават пенсията си. И така, питам се, защо продължаваме да работим върху тази зелена книга – Информацията не е хубава, но до никъде няма да стигнем с тази книга. Както казах, пенсионните системи са обект на принципа на субсидиарност. Благодаря. Господин Куташ. Вероятно нямате време да обобщавате всичко, което беше казано. Ще ви дам думата. Да, съвсем накратко, госпожо председател. Искам да благодаря първо на всички колеги, за техния принос. Както виждате, е много трудно да се намери нещо, което да бъде общо на всички, което да бъде общо за държавите в различните държави. И общото, общото е, че принципа на субсидиарност влияе на нашите решения. Ако трябва да обобщя дебата обаче, е, че ако искаме да направим нещо, трябва да действаме. Не можем да останем на, едно, на същото място. Виждам много проблеми, кои, пред които сме изправени, но чух много малко решение. Ние трябва да работим конструктивно и да намерим някакво решение. Аз съм много уверен, знам много добре, че е много трудно, но поне може да се опитаме. Благодаря, госпожо председател. Председателката, благодаря. Сега графикът е следния. Край, но, крайен срок за внасене на изменения 8 декември е, по обед е, ще се разгледат измененията на 17 януари в Страсбург. А в е, нашата комисия ще се гласува на 24 януари и след това ще бъде внесен във втората пленарна сесия на парламента. Благодаря на всички. Преминаваме към четвърта точка от дневния ред, която е първа е, размяна на мнения по извънборсовите деривати, централни контагенти и а, регистрите на транзакции. Имаме доклада на господин Ланген, той е докладчик и давам думата на господин Ланген. Благодаря, госпожо председател. Днес за първи път ще говорим по тази много важна част от пакета за регулиране на финансовия пазар. Става дума за извънбарсовите деривати. През лятото бе прието едно становище, една позиция на парламента, в е, която обхвана, така да се каже, отделните аспекти, отделните сектори. От 2010 година е, септември имаме едно съобщение 484 на комисията. Комисията е отчела нашето желание, желанието на парламента да разширим обхвата на е, бъдещата правна рамка и е, знаете, че тогава обсъдихме много подробно детайлите. Въпросът е, че сега съобщението на комисията е, все пак оставя все още доста въпроси без отговори. Нека да повторя някои от принципните положения още веднъж предложението бе и въпрос, по който говориха и държавите членки, участващи в Г-20, още през 2008-2009 година ставаше дума за това да се намалят рисковете, да се укрепи пазара на извънборсовите деривати като става дума за това стандартизираните деривати да се е, е, включат в правомащията на централните контрагенти, да има е, задължителна регистрация в рамките на съответните регистри, но Естествено би трябвало да се координират е, тези, е, така да се каже, законови легислативни е, предложения и с трети държави, най-вече с САЩ, които в края на юни приеха съответния закон, така наречения Frank Dot Act – Предвижда се е, в рамките на този закон е, един е, преходен период от две години за прилагането му. През 2012 година би трябвало в крайна сметка да влезе в сила всичко, което е предвидено в този закон на американците. И това означава, че и ние имаме съответния срок, защото и ние сме си поставили подобно задача. Т.е. трябва да обсъдим нещата, трябва да видим как най-вече конкретно ще се реализират мерките, които сме набелязали. Преди началото на лятната вакансия на 2011 година на всяка цена трябва да имаме съответното законодателно предложение юни, е, юли, това е максимално е, късния срок, така да се каже, в Страсбург трябва да приемем на първо четене един такъв е, проект. Въпросът се поставя защо е, дадохме една поръчка на нашият е, е, политически отдел в това отношение да потърси е, приликите и разликите с законодателната уредба на американците защото това е абсолютно задължително от гледна точка на така, съвместимостта с правната уредба в трети държави. До януари, края на януари би трябвало да бъде готова едно такова становище. Естествено, че стандартизирането на извънборсовите деривати е много важно. Изграждането на съответния регистр също трябва да се намали системния риск чрез засилване на изискванията като те обхващат най-вече задължителния клиринг е, чрез централните контрагенти. Също задължителни стандарти е, за разрешение, за допустимост е, на дериватите, които в крайна сметка би трябвало да обхващат и контрагентите, и те ще се контролират също и от контрагентите е, които ще осъществяват клиринга, пазарът би трябвало при всички положения да е, бъде обхванат от един такъв регистър, като е, в някои случаи е възможно регистрацията да, да става и опосредствено чрез централния контрагент, в някои случаи директно в регистъра би трябвало да осигурим при всички положения на всички участници един ограничен достъп до регистъра задължението за регистриране е, обхваща абсолютно всички контракти, е, всички договори за деривати. А в случаите, в които се допускат редки изключения е, нали, от това задължение за регистрация, тогава пък има допълнителни мерки, е, които би трябвало да осигурят е, надежност на съответната извънбърсова търговия с дериватите. Като тук се прави една разлика между финансовите институти, нефинансовите институти и е, се въвежда съответно понятието е, информационен прак, е, прак на клиринга. Това за момента все още подлежи на уточнение. Комисията предлага тези два прага, но до този момент никой не е уточнил е, и не е проявил желание най-малкото да уточни какви са точно тези прагове или най-малкото да посочи какви са критериите за определяне на въпросните прагове. Още повече, че в е, е, бъдещия регламент тези прагове очевидно ще играят една много съществена роля. Никой до този момент, както се казва, не е излязъл от прикритието. Имам предвид автора на тази идея, за да каже какво точно има предвид. Не финансовите институти би трябвало е, да имат възможност, е, за да се обезпечат срещу риск да е, търгуват с такива е, извънборсови деривати, но е, в никакъв случай да не прехвърлят е, съответните прагове. Както ви казах, тук ми липсва конкретната дефиниция на праговете. Освен това, всички контракти, всички договори за деривати би трябвало да бъдат включени в съответния регистр. В това отношение се налага да се приеме една единна процедура на европейско равнище за регистриране. 2007-2008 година, е, след като се разразиха проблемите е, в рамките на финансовата и економическа криза, е, една голяма част от пазара премина именно в ръцете на тези нефинансови институти. Някои говорят дори за един дял от 80%, защото Очевидно, делът им е много голям, не знае дали цифрата е много точна. При всички положения една голяма част от нефинансовите институти, дори когато не са задължени на доброволна основа, регистрират е, дериватите, с които разполагат. Тук е, в Европа в момента все още не сме в състояние да оценим е, така, регистъра на трансакциите, поне от гледна точка на европейските надзорни органи. Аз водих междувременно много разговори с представители на различни компетентни органи в тази сфера, включително и на американските надзорни органи и, и Впечатлението ми е, че наистина регистърът за транзакции в Америка работи много добре направо прекрасно. Друг е въпросът как точно ще изградим нашия регистр тук. При всички положения трябва да се осигурят съответните изисквания за капиталова обезпеченост, за ликвидна обезпеченост на така, клиринговите е, членове на е, всички, които притежават е, деривати. Всичко това би трябвало да бъде съвсем ясно дефинирано и в регламента, като управлението на риска трябва да бъде от компетенциите на така, специално упълномощен орган. Естествено, че ние ще водим дебати по тези въпроси, ще трябва да определим точните е, отговорности и правомощия на централните контрагенти. Те е, също ще бъдат, е, така да се каже, е, контролирани на европейско равнище. Е, ще има специална регулация в това отношение. Ще се изисква един минимален капитал и много други изисквания ще се поставят към централните контрагенти. Едно един друг момент, който се е, посочва в е, предложението на комисията е оперативната съвместимост. Тук централните контрагенти се предвижда да е, сключат едно споразумение за оперативна съвместимост, като това ще обхване включително и е, така, е, касовите е, наличности. Необходима е комплексност, комплексен е характера на пазарите за търговия с извънборсови деривати до 15 билиона долара достигат сумите, които се въртят в рамките на дериватите и е, естествено, че в една голяма държава измеренията са други. Те са несравнимо по-големи, отколкото в малка държава, член на Европейския съюз, например. В рамките на тази оперативна съвместимост ние естествено можем да очакваме за по-малките държави членки на Европейския съюз голямо нарастване на разходите. Това е, е тема, по която все още много се спори и в рамките на съвета. Така че е, нещата подлежат на изчисление и на обсъждане. Централна роля, както вече казах, говорят и регистрите за транзакциите. Има редица въпроси, много голям брой въпроси, свързани с предоставянето на данни на тези регистри за транзакции, какви стандарти трябва да се така, определят, как точно ще се контролира подаването на данните, как ще се осигури защитата на данните надежността на съхраняване, сроковете за съхраняване на данните и така нататък. Това са много деликатни въпроси. Спомнете си дискусиите около SWIFT в парламента. В никакъв случай не бива да подценяваме важността на един такъв въпрос, макар че така, държавите членки очевидно са склонни да приемат една по-висока защита, макар че има различия и в техните позиции за сега. Като цяло би трябвало да поздравим това е, ново предложение на комисията, тъй като са включени една голяма част от нашите желания и изисквания на парламента. времено се предвиждат е, много по-сериозни изисквания относно клиринга, относно прозрачността, информираността и така нататък. Е, има една специфика, свързана с делегираните актове Както знаете, това е така вечният спорен въпрос между комисия, парламент, междувременно вече и съвета се включи в спора. Доколко делегираните актове е, би трябвало да се така посвет... предоставят на комисията, това е нещо, по което ще говорим. Естествено, оценка на въздействието трябва да има. Ако съвсем точно разглеждаме предложението, което лежи сега в момента на масата. То това е, така да се каже, рамката. А точният, подробният, прецизният текст на регламента ще дойде по-късно. Това е ясно. В економическата комисия докладът ще бъде представен края на януари, началото на февруари. Обсъдихме вече графика. Тъй като е необходима експертната оценка на специалистите. До юли би трябвало да приключим с работата по това досие, за да можем съответно до края на 2012 година да се похвалим вече с готов регламент. Какво може да се очаква от мен и от моите сътрудници? Междувременно вече ние е, проведохме множество разговори, получихме и много предложения, е, включително и така, <laughs> поднесени на ръка в писмена форма, макар че не сме призовавали за това. Докладчиците в Сянка е, бяха информирани и всички, които са участвали в е, дискусиите също бяха информирани, които смятаме, че се интересуват. Изпратихме до всички заинтересовани и едно допитване, е, нещо като анкента, като помолихме е, да ни се отговари в рамките на няколко седмици. Каква е оценката по отношение на приложното поле бе първият въпрос. Второ, дефинициите. Каква е оценката на дефинициите в, точ... Е, в е, член 2? Е, как се гледа на всичко, което се предлага от Комисията за централните контрагенти? Освен това, какво е отношението по предлаганите прагове? Член 7 какви са предложенията за подобряване на надзора и на надежността на надзора, най-вече във връзка с член 14 и споразуменията за сътрудничество с надзорните органи. На шесто място, как оценявате закона Френк Дот в САЩ, как оценявате предложенията на комисията по отношение на третите държави? Какво е отношението ви за оперативната съвместимост? А също и във връзка с системния риск. Как трябва да изглежда структурата на регистъра за транзакциите и освен това как гледате на членове 23 62, 63 и 67 във връзка с информацията и защитата на данните и е, накрая как оценявате като цяло предложението на комисията. До вчера е, вечерта трябваше да постъпят повечето така, отговори. 40 е, е, повече от 50 са отговорите, които получихме. Е, те до голяма степен са обхванати тук. В тази папка можете да ги прегледате. Има отговори от частни лица, от колеги, от различни организации, от участници в финансовите пазари, от пенсионни фондове, застрахователни фондове, от нефинансови е, институти, от е, различни групи по интереси, от съюзи и така нататък. Моля всички колежки и колеги, които поне на първо е, време да предадат е, и на липсващите е, колеги, които ще бъдат е, определени за докладчици в Сенка, тази информация. Всеки, който се интересува, би могъл да погледне какво се съдържа в тези отговори. Знаете, че имаше една специализирана група към съвета по тези въпроси. Тя вече два пъти се е събирала. Е, още веднъж ще се събере до коледа. Белгийското председателство ще направи един е, междинен преглед. Е, задължението за централен клиринг, това е въпроса, който вече може да се каже, че е уточнен. Какви са задълженията във връзка с клиринга? Е, тук има два принципа, отдолу нагоре, отгоре надолу. Дали ще бъде задължителен този момент, е, дали ще бъде, така да се каже, факултативен и това трябва да се реши. Освен това, е, нефинансовите притежатели на деривати, с други думи и предприятия с друг предмет на дейност, също е, ще бъдат предмет на обсъждане. Е, въпросът е, за така наречените ЦЦП, централните контрагенти и техните задължения, техните правомощия е въпрос, по който до голяма степен вече членовете на работната група са взели решение, но тук също се уточняват нещата. Има проблеми и в съвета. От различни страни се поставя въпросът какво ще стане, ако колегиумът не може да се споразумее? Това е член 14. Тук се предлага именно е, в този текст е, един колегиум, който се състои от представители на съответните национални надзорни органи в тази сфера. Има е, така, и спорове по отношение на банковите лицензии. Е, дали да има банков лиценз, е, лиценз или не, сега централните банки е, би трябвало да отговарят, така да се каже, за надежността на централните контрагенти. Те именно да притежават сметка в Централната банка. И пак във връзка с централните контрагенти, въпроса за реципрочността. Тук се предвижда съответната процедура като се предполага, е, че съветът ще вземе решение в полза на процедурата, която вече е, е прията и в САЩ. Освен това се обсъжда, както ви казах, въпроса за оперативната съвместимост е, и накрая регистъра за транзакциите. Мисля, че е, тук няма различие в позициите на комисията, съвета и надявам се и на парламента. Благодаря ви за търпението. Много дълго говорих и с е, голям интерес и с благодарност ще слушам всички, които имат идеи по този въпрос. Благодаря за изказването. То ни дава добра представа къде се намираме и по отношение на предишния доклад, който е доста полезно. Докладчите в сянка. Леонардо не е тук, да вие говорите от него име, нали? Благодаря, скъпи колежки и колеги. Нашия докладчик в сянка, Леонардо Доминичи, поради е, времето не е в състояние да присъства на това заседание. Ние е, Бихме желали да благодарим на докладчика за много обстойното становище и много ясно представените виждания. Ние, членовете на е, групата на социалистите, ще подкрепим подхода на докладчика към темата извънбърсови деривати е, тъй като знаем, че е, Господин докладчикът винаги се е придържал към принципите на култура на говорене и отчитане на различните така, виждания. Разчитаме на успех. Има много проблеми, свързани с процедурата, най-вече процедурата на комитология, би трябвало да бъде приложена в най-широкия смисъл на думата. Ние в никакъв случай не желаем да бъдем прескочени и в рамките на един доклад по собствена инициатива сме посочвали, че трябва при всички случаи да бъдат изключени е, така да се каже, основните е, рискове, най-вече по отношение на кредитното неизпълнение и е, слаповете за кредитно неизпълнение. Ще трябва да обсъдим много подробно тази тема. Съгласни сме да се засили ролята, правомощията на ЕСМА, на Европейския орган за ценни книжа и борси. В никакъв случай не бихме се съгласили с едно окастряне на правомощията на ЕСМА, така че централните контрагенти е, ще имат своите правомощия, естествено, както по отношение на пазара на централните банки е, с участници централни марки, така и, е, банки, така и на частния банков пазар, но е, смятаме, че основният е, критерий е, тук трябва да бъде капиталовата е, обезпеченост. Виждам известни е, рискове в, така да се каже, глобалното и общо уреждане на нещата относно централните контрагенции. Е, но, е, както казах, е, ние държим на е, укрепването на позициите на ЕСМА, която ще бъде гарант според нас за правилното функциониране на системата. А, също по отношение на нефинансовите институти и нефинансовите участници на пазара на извънбарсовите е, деривати, е, бихме предупредили да не се е, така, генерализират нещата и по отношение на тях. Това крие известен риск. Трябва да внимаваме естествено и за еднакво третиране. Не бива в никакъв случай да се допускат прекалено много изключения и е, преференции или е, нещо подобно. Колегата Ланген вече спомена този момент. Естествено, е, достъпът до регистрите за транзакции на европейско равнище е, би трябвало да бъде гарантиран да е, се има предвид и възможността за контрол върху тяхната дейност. Е, тук ще приключа за сега. Предстои ни много работа и много се надявам, че успешно ще приключим. Паскал. Je suis tellement habitué à parler après les libéraux que ça me surprend. Свикнах да говоря след либералите и това малко ме очудва, когато говоря след, след социалистите. Няма да казвам кой знае колко, защото много от нещата, които планирах, вече бяха засегнати от господин Ланген и господин Булман, които наистина защитават и нашата теза по това досие. Ще спра на следните няколко момента. Първо, достъп до ликвидност от страна на Централната банка. Ние променяме логиката, на която почива режима. Няма да се разпределя риска. Това доведе до кризата, защото никой не знаеше къде точно е фокусиран риска. Сега вече ще се стигне до прегрупиране или концентрирането на риска. Така, системните финансови субекти ще бъдат така да се каже, вързани към ликвидността на централните банки. Това е ключов въпрос, който се обсъжда и в съвета. Това е един от основните елементи на дискусията. Друг важен момент – оперативната съвместимост. Въпрос, който вече се повдигна. Няма да навлизам в подробности, по този въпрос. Но след като идеята е да се концентрира риска и да се извърши по-добър анализ на риска, и се мине към система за оперативна съвместимост, много по-трудно ще се измерва и анализира системния риск, защото тук трябва да се вземе предвид риска, който крият различни органи, като нямат и много поле за действие при евентуален проблем. Така че първоначалната ни теза е следната. Да се опитаме да ограничим и даже да попречим на оперативната съвместимост, доколкото това е възможно, защото тя е свързана с прекалено много ограничения. На трето място ролята на ЕСМА. Това е орган, който е получил подкрепата на мнозинството от парламента. Парламента искаше да имаме колкото се може по-строги правила на ЕСМА, за да осигурим европейска оперативна съвместимост. А в тази връзка надзора трябва да се осъществява пряко от ЕСМА, а не от посредници. С всичките проблеми, до които ще доведе това на национално и европейско равнище. Ако позволим оперативна съвместимост между такива субекти, едва ли ще имаме добър европейски надзор. И на последно място конкуренцията. Тук искам да визирам и доклада по собствена инициатива, който бе изготвен и предложен. Евентуалната конкуренция на европейско равнище не може да се основава на защитата на системата срещу прекомерния риск. Капиталовите изисквания трябва да отчитат този риск, но по тези въпроси не би трябвало да имаме конкуренция. Те трябва да са изрично уредени в, в регламента или да са ясно определени от ЕСМА и то своевременно, за да се избегне подобен тип регулаторен арбитраж. Това са основните идеи, които сигурен съм се ползвате с подкрепата на редица колеги в залата. Сигурен съм, че ще намерим принципно мнозинство по текста, за да може всичко да мине гладко в съвета, както бе с ЕСМА и с оперативната съвместимост. Благодаря, Кей. Благодаря, госпожо председател, и благодаря на докладчика. Мисля, че неговото встъпление беше много обширно и то отрази всички основни а, въпроси, а, на които бихме искали да се спрем. Благодаря за новата идея за въпросника. Очаквам да разгледаме окончателния текст. Знам, че имаме малко време и се надявам, че всички ще имаме сходни становища, няма да се противопоставят нашите становища. Мисля, че сътрудниците на всички докладчици в Сянка работят в сътрудничество, за което ви поздравлявам. Имаме един много солиден документ на комисията, по който да работим и това е един пример – за това как може да се използва инструмента на доклад за <clears throat> по своя собствена инициатива. Мисля, че трябва да се лишим от термина OTC, а трябва да говорим за всички деривати. Ние би трябвало да говорим за едно е, за всички деривати, а не само да ги класифицираме, е, защото по този начин документа ще бъде по-силен. Във връзка с изключенията трябва много да поработим, за да може изключенията за нефинансовите субекти да бъдат успешно използвани и те също така да не се разширяват, за да включват търговските дейности на някои тър... економически субекти. И мисля, че, например, в енергийния сектор а, някои от дейностите се смятат, че могат да бъдат класифицирани като финансови функции. В някои държави членки разделят функцията между чисто финансови и търговски, ние трябва да се опитаме да предефинираме правилата в този регламент. Искам да кажа няколко думи за инвеститорите, не само с оглед на Великобритания, но и цяла Европа. Би трябвало да има разделяне на сметките на клиентите на най-високо равнище. Ако клиент иска да плати допълнителна такса за отделянето на неговата сметка, това би трябвало да може да се направи, то би трябвало да струва малко повече, но не би трябвало да се блокира подобно начинание. И мисля, че е също така важно да имаме по-дълги описания на вида активи, които ще бъдат приемливи, е, особено за по-кредитоспособните клиенти, е, пенсионните фондове, които не са кредитен е, риск, тъй като те просто имат милиарди, които са на разположение и трябва да се проведе дебат какъв вид, вид активи биха могли да бъдат приемливи, да бъдат включени в системата. В момента посланието е доста смесено за това какво ще бъде включено. На този етап определено базата не е дискриминираща. И мисля, че трябва да се постигне този баланс между това какво намалява системния риск чрез подобряване на прозрачността, но трябва да оценим също така случаите, когато няма риск или има различен риск. Е, трябва ли, например, валутните пазари да бъдат е, оценявани по същия начин? Ние водихме този дебат по а, е, специалните активи. Би трябвало да има по-различно отношение за някои видове деривати, където риска е по-низък. Определено одобрявам сътрудничеството между Европейския съюз и Штатите, но а, тъй като ние разделяме законодателството по дериватите на три различни стълба, естествено има и капиталови изисквания на други е, аспекти. Мисля, че би било важно да не бъдем притиснати във ъгъла от американските правила. Те работят в един пакет, ние не бихме искали да бъдем ограничавани в начина по който нашите инструменти ще се търгуват. Искаме да имаме свои решения и бихме желали в това първо законодателство да не се върнем в ситуацията в щатите. Доколкото разбирам, а, има известна загриженост, ако се работи с а, американски контрагенти или с европейска а, институция, която търкува с, американски а, е, акции, ще има ли някаква форма на еквивалентност, която ще се описва? А, дали ако се търгува с американски акции, ще се регулират ли те в щатите? Ние говорим с малко различни неща за регулаторните органи. Европейските органи би следвало да не бъдат напълно регулирани от щатите, когато американците казват, че ще за, настояват на пълен надзор върху американската система, ние би трябвало да имаме еквивалентна система във връзка с американските контрагенти и регистрите. Не бихме искали да бъдем младшия партньор. Имаме еднакъв дял на дериватите и бихме искали да бъдем равноправен, а не младши партньор. Текстът е, е в вярната насока. Пар... Парламентът е в обединена позиция и мисля, че работата по този регламент е добра. Председателката, благодаря, Кей. Аз съм докладчик в сянка за групата АОД, Затова и реших да изчакам останалите да вземат думата, за да видим дали ще не стигне времето и за моето изказване. Принципно съм съгласна с това, което бе казано. Предложението на комисията е стъпка в правилната посока. Отчита много от мерките, които са предложени в доклада по собствена инициатива на господин Ланген. Има някои въпроси, които изискват уточняване и прецизиране. Много от тях вече бяха засегнати от колегите. По въпроса за клиринга и централните контрагенти, мисля, че трябва да видим какво точно може да бъде обект на клиринг, как да управляваме неизпълнението на задълженията. Това е все елемент от защита на клиентите и е свързан с ликвидността на централните банки. Много важно е да създадем такива системи, при които централните контрагенти да могат да бъдат изправени на крака, не мисля, че данокоплатеца ни е дал правомощието да създадем такава система, която автоматично прехвърля при проблем целият риск обратно към данокоплатеца чрез централните банки. И си мисля, че по някои въпроси рискуваме да направим точно това. Колегите казаха, че управлението на риска трябва да е в основа на всичко, което правим. Това е правилно. Трябва да се занимаем с този въпрос, да извършим оценка, да направим така, че системата да не е безопасна само защото държавата отговаря за всичко. Трябва също така да се видят какви са разходите по клиринга и отражението върху конкурентоспособността. Това може да доведе до някои проблеми. По въпрос на това, което каза господин Марони, ако, дали ЕСМА ще е пряко отговорна за това. По член 5 достъпа на централните контрагенти трябва да разгледаме проблема с изключителните лицензии, индексите и задължителните платформи за изпълнение. Мисля, че тук не трябва да има дискриминация, трябва да се помисли и за други методи. Оперативната съвместимост. Щекосли въпрос, по който трябва да подходим внимателно и трябва да направим така, че решението на всички проблеми с управлението на риска да не е прехвърлянето на целия риск обратно към дънакоплатеца. Относно отчетността и данните, Склонно съм да се съглася, съгланя, че трябва да имаме отчетност за всички позиции. Дериватите са бизнес с международни аспекти. Трябва да знаем какво става в международен план. Затова е много важно да бъдат осигурени съответните връзки с регистрите, да не се стигне до една борба за надмощие. САЩ си имат своите, ние си имаме своите, няма да обменяме данни въпрос, по който вече говори Кей. Всяка, по всяка сделка има две страни. И не може човек да очаква всички субекти да са от една юрисдикция само. Така че тук трябва да бъдем разумни, да си сътрудничим с цел постигането на общата цел, да се съберат данните. Не трябва да забравим, че самото събиране на данни не е гаранция за безопасност. Гаранцията за безопасност е създаването на необходимите средства за проучване на данните. Събирането на данните трябва да бъде придружено и от методи за проучване и анализ, за да се извлекат ползи от самото събиране на данните. Иначе това е едно начинание, което ще бъде изцяло безсмислено. Що се отнася до санкциите, пак разгледах нещата в контекста на делото Марони. Помислих си дали ЕСМА може да отговаря в това отношение да се направят такива препоръки. Ще проуча този въпрос. Изключенията, както за някои субекти и някои видове субекти, въпросът бе споменат. Трябва да разгледаме този въпрос отново в контекста на управлението на риска. Не искаме той да доведе до прекомерни разходи за дейности, които не са толкова рискови. Връзката с други законодателни актове е също много важен въпрос. По член 9 са визирани средствата за намаляване на риска. Трябва да направим така, че да използваме същите концепции и идеи в контекста на директивата за капиталовите изисквания. Трябва да се осигуря връзка и с този нормативен акт. Връзка трябва да се осигури и с работата, която вършим по директивата за пазарите на финансови инструменти. Това е което ще кажа за момента. Повечето от нещата бяха казани, съм съгласен с тях. Господин Глут не е тук, господин Чунтес, вие на практика сте докладчик в сянка за Гуе, Питър Скинер, Вики Форд, Жан-Пол Гардес. Николас. Ευχαριστώ κυρία е опош είπατε, πράγματι μιλώ εκ Благодаря, госпожо председател. Да, аз ще говоря е, от името на господин Гулте, който е докладчик в сянка за нашата политическа група и не успя да дойде за това заседание. Темата е изключително важна. Нека първо да благодаря на господин Ланге за усилията, които е предприял. Дискусията, която водим по предложението на комисията, показва, че Европейската комисия най-вероятно не е разбрала добре или не е пожелала да разбере как трябва да се подходи към една изключително важна политическа тема тези разисквания тук на основата на предложението на комисията не могат да протекат е, много добре, тъй като липсва научната основа. Комисията като че ли все още не осъзнава, че има една глобална криза, е, не само в Европа. В е, много държави нещата са в бедствено положение, точно поради финансовата криза, да кажем, в Гърция но и поради, е, най-вече поради действията на е, криминални лица, на криминално проявени лица на мафиоти на финансовия пазар в е, глобален аспект. Всичко, което е хлабаво в тази система и в регулирането на финансовите пазари, трябва да се стегне. Комисията подхожда по друг начин, който буди много съмнение у мен, но при всички положения, да, са необходими централни мерки, необходим е и някакъв централен орган, но е необходима и много повече стрикност, много повече строгост. Е, това е нашето мнение. Когато даваме определени правомощия на централните контрагенти, така както те са предвидени в момента в предложението, правомощия, които най-вече целят предотвратяване на бъдещи кризи, си мисля, че бедствията предстоят. Нека да се спре и аз на надзора. Колегите вече също подчертаха, че трябва да се обхванат различните продукти, различните финансови инструменти. Всичко трябва да бъде регламентирано. Добре, е, аз съм говорил по тези въпроси вече и освен това трябва е, много, много стриктно да се подходи към дейността на тези е, контрагенти на всички участници. Естествено да се има предвид и какво става в третите държави. Инак ще се създаде неравновесие, дисбаланс. В тази посока ще бъдат и предложенията ни за изменения. Освен това, трябва да има един централен европейски надзорен орган, който да така, наблюдава и да контролира дейността на всички контрагенти. Няма повече да говоря. Мисля, че докладчикът в сянка, господин Гуте, ще се постарае да обхване всички тези критични моменти и да внесе съответните изменения. Благодаря, господин Скинер има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря Вернер Ланген за извършената от него работа и след като чух изказалите се колеги, е, е, знам, че доклада е много о, е, обширен. Искам да се занимая с няколко неща. Авторизирането на централните контрагенти и регистрите. Е, това е изключително важно, но ако не може да се постигне единство, много хора знаят е, как се постига е, единство между 27 държави. Идеята, че ЕСМА ще се намеси с просто квалифицирано гласуване е свръхопростяване. Някои от хората, които ще участват, ще бъдат централните банки, които нямат никакви правомощи. Ако те кажат не, какво ще направим ние? Има някои сложни аспекти, които правят невъзможно, не, неправдоподобно да имаме съвместно съвместно регулиране. След като една година се занимавам а, а, по а, един акт, който тази, този парламент неодавна гласува във връзка с надзора и процедурата за уреждане на спорове. Аз мисля, че ние трябва да използваме това, да го изменим преди да започнем да внасяме нещо друго мисля, че ще бъде много сложно. Аз няма да одобря този текст. Мисля, че трябва да бъде много при, предпазливи, да не се опитваме да пускаме през задната врата неща, които ще ни създадат проблеми. Ще повторя това, което вече съм казала. Съжалявам, че за първи път казвам, след избора на консерваторите, а, ние говорим за нисък риск, за висока ликвидност, но нека да разгледаме някои организации, които не са високорисковите организации, за които говорим. И мисля, че ще бъде много интересно да се чуе хора, които говорят, че трябва да бъдем проевропейски, да защитим Европейския съюз. Те обаче искат изключение за собствените си инструменти, за собствените си държави. Това не е достатъчно. Трябва да бъдем адекватни за начина по който приемаме тези неща. Мисля, че тук има един компромис и мисля, че трябва да работим а, в, по този въпрос. Благодаря, Вики. Благодаря. Искам да благодаря отново на колегата за работата, която върши. Искам да засегна някои специализирани въпроси. Връзката с директивата за капиталовите изисквания. Първият въпрос е без подигнати от другите. Какво представлява ликвиден актив? Какви активи могат да се използват като резерва за търговия с централни контрагенти? Относно директивата за капиталовите изисквания, водихме оживена дискусия в тази зала за това какви активи трябва да държи банката за целите на ликвидността. Според новите изисквания от Базел, както знаете, няма достатъчно ликвидност в света, за да се изпълнят изискванията по Базел 3. Ето защо водим дискусията за покрити обликации, секюритизацията и така нататък. Но търговците на търговия сега се предполага да имат ликвидни активи, на които да почива всичко това. Откъде ще се вземе тази ликвидност? При Базел 3 банките имат 8 годишен срок, за да попълнят кошницата си на ликвидни активи. Но тук в... очакваме в един сектор да се появи ликвидност за много кратък срок. Та трябва да водим дискусията на същата плоскост е, и да видим как всичко това ще се отрази върху глобалната економика. Другия въпрос – гаранциите за крайните потребители. Как ще подходим към този въпрос в, дебат, в контекста на дебата за капиталовите изисквания? По този въпрос се нуждаем от по-различен подход в Европа, отколкото в САЩ. В САЩ пазарът на кредитни деривати е доста по-ликвиден. Ако контрагента поема хеджиращ риск за корпорация, централният контрагент или банката могат да хеджират частта, свързана с кредитния риск, чрез продажбата на дериват. При нас не е така. При нас не може да се хеджира тази част от риска. Това е доста сложен специализиран въпрос, давам си сметка, но той има голямо значение. Хубаво би било екипа, който работи по това досие в комисията, да се събере с екипа, който работи по директивата за капиталовите изисквания и да видим дали не, не трябва да използваме друг език, друг подход за европейските фирми, различен от този спрямо американските. Благодаря. Както виждате, комисар вече е тук. Жан пал ти си последен. Надявам се, че ще приключи бързо. Аз съм последен оратор, госпожо председател, и аз ще се опитам да а, а, спазя работа регламента. Искам да благодаря на докладчика. Знам, че винаги казваме това, но този път наистина неговата задача беше много сложна. Той използваше нови методи на консултации. Това е забележително. Позволете ми да обърна внимание на три неща. Приложното поле, е едното не би трябвало тук да отчитаме а, оплакванията, които чухме от много хора, не трябва да разглеждаме, да направим приложното поле колкото е възможно по-широко. По въпроса за стратегията няма да слушаме мрънкачите, които напрекъснато се оплакват. Ще трябва да се регламентира онова, което трябва да бъде направено. И предложението на комисията според нас е добре балансирано, положително и това е съвсем нормално, защото то се основава твърдо на доклада на Вернер Ланген. А, аз съм съгласен с това, което беше казано може би ще бъде любопитно да се прочете какво всъщност пише там. Мина много време и е, агенциите за кредитен рейтинг успяха да е, се, да внесат е, своите възражения. И по въпроса за реципрочността. Европа не трябва да бъде наивна, не би трябвало да регулираме процесите в, в наш ущърп. Не би трябвало да се позволи на щатите да приемат а, интелигентен протекционизъм. Благодаря. Председателката благодаря и сега ще дам думата съвсем накратко за, на докладчика да отговори. Госпожо председател, за мен е по-интересно да чуя една кратка позиция на комисията. Ние всички вече е, имахме възможност да говорим и ще продължим да говорим помежду си, но може би комисията ще ни каже какво мисли за сега. Патрик, е, може би ти ще ни кажеш съвсем кратичко каква е позицията на комисията, казва председателката. A few points, Madam Chair. Um... Следните забележки, госпожо председател. Мога да потвърдя, че предложението на комисията е вдъхновено до голяма степен от чудесния доклад на парламента и основите, които са положили господин Лаген и други колеги. Радвам се, че можем да предвижим тази работа напред. Много голям интерес проявявам към общественото допитване. Това е чудесен механизъм Хубаво е да сравним отговорите, които ще получим при общественото питване с тези, които сме получили на нашата интернет страница. До тук имаме добро сътрудничество относно предложеното поле. Има някои интересни моменти. То ще бъде разширено, ще се обхванат всички деривати, не само деривати на гише. Това ще осигури безопасността на финансовата система относно дългосрочните инвеститори. Много интересно е да се чува какво мислим по приемането на обезпечение от централните контрагенти за дългосрочните инвеститори. Това ще е важна гаранция за безопасност на системата и на економиката като цяло. Няма да има отлив на ликвидност системата. И на трето място, ясно послание в залата бе направено относно развой на събитията в САЩ. Предложението на комисията бе прието заедно с закона Франк Тод. Сега обаче се очертават някои подробности от надзорните органи в САЩ трябва да направим най-малкото да имаме еквивалентни и общи стандарти, еквивалентни права и за нашите надзорни органи, като за тези в САЩ. Така че е много хубаво да се направи съпоставителен анализ на режимите в САЩ и в Европа. Оперативна съвместимост. Наистина тук се крит някои допълнителни рискове. Напълно съм съгласен, за това е ограничено предложението на комисията. То не обхваща дериватите, а обхваща само касовия дялов капитал. Мисля, че тук почиваме на здрава почва. Ролята на ЕСМА. Бях доволен да чуя, че мнозина колеги смятат, че дериватите са европейски проблем, трансграничен, глобален. Ние се нуждаем от общ трансграничен подход. Националният подход до никъде няма да доведе. Господин Скинер подкрепя предложението на комисията. Напълно сме съгласни, че не ни трябва съвместно становище с, с ЕСМА. И мога да потвърдя, че по член 13 не е предвидено съвместно становище с ЕСМА. И тук също сме на едно и също мнение. На последно място, системата, която въвеждат европейските институции. Ние изграждаме монополи сред централните контрагенти. По закон изискваме целият бизнес да минава през централни контрагенти. Мнозина депутати тук отбелязаха, че трябва да видим какъв е достъпа до ликвидност на централните банки. Може би трябва да отидем една крачка по-далеч. Трябва да добием по-добра представа за системния риск, който може би внедряваме, трябва да сме напълно сигурни, че имаме добра представа за централните контрагенти, взаимодействието между тях и да се направят стрес-тестове на е, междусекторните централни контрагенти. Мисля, че това би било добър подход. Благодаря. Благодаря и разбира се, знам, че е, не разбирате напълно е, това, което беше казано във връзка с, с директивата на, за капиталовите основания и ще предадете това на комисията. Господин Ланген, вие сте удовлетворен, благодаря и както каза докладчика, проекто доклада ще бъде на разположение на колегите към края на януари, когато се получат е, докладите на експертите. Крайен срок за внасяне на изменения 15 януари, ще се разгледат измененията на 15 март комисията ще гласува на 23 март. Това е провизорния график на този етап, но както каза докладчик, ние трябва да внесем за окончателно гласуване в пленарно заседание до края на юли. И сега преминаваме към точка 5. За мен е удоволствие да приветствам комисара Шемета, член на комисията отговаря за данъчното облагане и митнически съюз, одите и борбата си с мамите. Е, тук ще проведем един структурен диалог е, е, с комисара в сфери, в които ние имаме отговорности. И сега много бързо ще дам думата на комисара коментар, защото сме закъсняли. Така че искам да помоля у нези колеги, които ще напуснат да изнесат е, разговорите си навън. Can you leave quietly, please? Много ви моля, ако ще напускате залата, да я напуснете тихо. Господин комисар, имате думата. Госпожо председател, уважаеми депутати от представенето ми пред вашата комисия през юни миналата година и от обсъжданията, които проведохме по данъчните въпроси, няма, въпроси, нямаме съзнание, че ние споделяме общи проблеми. След приемането от комисията на програмата си за 2011 години. Аз съм тук пред вас да очертая основните инициативи в сферата на данъчното облакане и да ви е, информирам за съществуващо за сегашното състояние на по различните досиета. Е, изключително е важно координиран подход на Европейския съюз в фискалната политика. В този контекст съм убеден, че Европа трябва да насочи повече внимание за дебат по данъчното облагане и съм удовлетворена от това, че вашата комисия прави това а, редовно. А, преди лятната вакансия аз

бях председател, аз се занимавах с тези въпроси, бях председател на заседание на финансовите министри миналата, минали месец. Бъдещия акцент ще бъде върху въпроси свързани с такси потребление, екологично данъчно облагане, корпоративно данъчно облагане, борбата срещу данъчните измами и неплащането на данъци. Позволете ми първо да очертая амбициите си за стратегически инициативи за следващата година. Под ръководството на колегата Мишел Барние колегията, комисията прие а, основен инструмент в подкрепа на устойчивия растеж в контекста на стратегията Европа 2020 година. От нашия анализ е ясно, че добрите данъчни политики са изключително важни за изграждането и за здравяването на нашата економика. Ние можем също така да допринесем и а, за постигането на по-широки цели, като екологичната цел и климатичните промени. Всичко това има на много силно данъчно измерение. Все още съществуват много данъчни а, препятствия. Трябва да се направи данъчната среда много по-лесна за изпълнение изпълнение. За следващата година комисията има три стратегически инициативи в сферата на данъчното облагане, което ще допринесе за по-доброто функциониране на единия пазар. Първо законодателно предложение за консолидирана данъчна база до пролета на следващата година, като се създадат общи европейски правила, които компаниите да могат да прилагат трансгранично. Това ще намали разликата между държави държавите. Това ще даде възможност на предприятията, които действат в повече от една държава членка, да работят по-добре. Второ, една нова стратегия по ДДС за втората половина на следващата година. Утре колегията ще, прило... ще приеме зелена книга за бъдещето на ДДС с публичен дебат. Това е едно амбициозно предизвикателство, но това е предизвикателство което а, ни предстои. А, сигурен съм, че вашата комисия споделя това становище, както това беше казано а, на пленарното заседание. А, тези проблеми са много важни за националните бюджети. Сегашната система е уязвима от измами. Около 23% от ДДС не се а, събира. Третото предложение е за данъчното облагане на финансовия сектор след завършването на едно задълбочено а, проучване на въздействието до края на следващата година. Комисията подхожда сериозно и рационално с пълен анализ на е, темата, е, включително чрез доклада си за е, иновативното финансиране. Комисията дефинира е, своята ориентация в едно съобщение миналата година. Е, много ни беше интересно да чуем доклада на госпожа Понимата по иновативното финансиране. Извън а, тези въпроси. Трябва да подчертая, че аз съм ангажиран с подобряването на гражданското измерение на, на пазара, а, както и с проблемите на двойното данъчно облагане. Комисията разглежда начините за борба срещу <clears throat> данъчните проблеми в, на гражданите на Европейския съюз. Следващата година ще има инициативи за двойното данъчно облагане пред, е, на компаниите, също така лихвите, изплащането на е, хонорари, роялтиз е, бяха изразени сходни становища, че сегашната система не отговаря на общите ни цели. Нашите служби финализират документите. Намерението е да предло, да, направя, да представя предложение пред колегите комисари в началото. Сега, е, позволете ми да кажа някои въпроси по досиета, които са в работа приемането през октомври 2009 година на регламент за подобреното сътрудничество ще доведе до подобряване на борбата срещу измами по ДДС. Сегашното предизвикателство пред комисията е да подготви за в началото на следващата година ефективно прилагане на мерки, особено мерките свързани с Еврофиск, и а, що се отнася до предложението на ДДС върху застрахователните финансовите услуги, благодарение на белгийското председателство бяха, беше, постигнат, е, беше постигнато съгласие по бъдещата работа. Във връзка с пакета за добро управление, там се работи малко по-бавно, за съжаление, но работата напредва. Всеки елемент от пакета би трябвало да бъде разгледан с оглед на собствените му а, качества. А, комисията държи много на административното сътрудничество може би на заседанието на Екофин през декември може да се постигне политическо споразумение. В паралелно с това работя в тясно сътрудничество с бъдещото унгарско председателство по законодателството за борба срещу данъчните измами. Трябва да продължим усилията си за борба срещу вредното данъчно сътрудничество. Имаме разговори с Швейцария и Лихтенштайн във връзка с етичния кодекс, с, с е, държави, които са на много сходни позиции. А, по етичния код се работи и с държавите членки. Това ще бъде направено по-специално на следващото заседание на групата по данъчна политика. И в заключение позволете ми да кажа няколко думи за коли, за качеството на приходите. В светлината на финансовите трудности от държавите членки се очаква да изготвят амбициозни финансови и е, е, фискални програми. Естествено, всяка държава членка трябва да избере своя е, собствен подход. Е, е, координирания подход не е най-ефикасния начин. От дискусиите ми в групата за данъчни политики следва да се проучи как може да се постигне по-добра фискална консолидация, оттам и по-добра ефективност на националните стратегии. Аз а, ще ще продължа да работя по националните данъчни схеми и данъчните реформи. И имам намерение да разгледам заедно с държавите членки как най-добре ще можем да оформим бъдещите стратегически инициативи. Благодаря ви за вниманието и очаквам с нетърпение плодотворен обмен на мнения. Председателката. Благодаря ви, господин комисар. Знам, че ще дойдете на заседанието на 10 януари за новаторските методи за финансиране. Поне това е заключението на службите, които осигуряват е, връзка между двете институции. Сега време за въпроси и отговори. Въпрос-отговор. Въпрос-отговор. Затова ще ви помоля въпросите да са кратки. Няма да търпя задаването на въпроси, свързани с няколко подвъпроса. Това не е възможно. Али Макарти, Гарсия Магая, Удо Булман Викифорд, Гозес, Перес, Вигелт, Ламбертс, Вулфклинц, Софи Интвелт. Има ли други желаящи да се запишат в списъка? В такъв поред на заявките. Али. Ще бъда съвсем конкретна в своя въпрос, да спестя време. Относно третата приоритетна инициатива – данъчно облагане на финансовите услуги. Защо сте отвърли идеята за европейски данък върху финансовите транзакции? Ако има такъв ограничен данък, може да има някакви резултати. Според едно проучване се казва, че такъв данък е възможен в еврозоната и могат да се съберат 20 милиарда евро – и затова искам да питам, комисията не прибързва ли да отвърли подобен данък, без да разгледа първо доказателствата, проучванията? Защо се отвърля един вариант преди оценка на въздействието? Така просто се обесмисля самата оценка на въздействие. Още повече, че парламента в резолюцията от март поиска да се разгледа идеята за данък върху финансовите транзакции. Ще ни дадете ли някакви гаранции че ще направите оценка на въздействието и в рамките на нея ще обсъдите всички варианти, свързани с налагането на данък върху финансовите услуги и транзакции, макар и да се стигне до един доста по-ограничен режим. Просто да не се взима предвид казаното в съобщението, че просто такъв данък няма никаква роля в Европа за момента. Благодаря за въпроса. Преди съобщението искам да кажа, че бе извършен обстоен анализ, който бе отразен в две от нашите документи за новаторските методи на финансиране през април, а също и за данъчното облагане в финансовия сектор през септември. По време на този анализ не установихме никаква възможност, която да ни позволи да решим, че европейски данък върху финансовите транзакции ще се отрази на конкурентоспособността на финансовия сектор и ще доведе до изместване на операциите извън Европейския съюз. Именно поради това в самото съобщение се подчертава идеята, че ще продължим да насърчаваме идеята за данък върху финансовите транзакции в глобален план. Комисията е поела ясни ангажименти по въпроса. Същевременно ще работим и по концепцията за данък върху финансовите транзакции на европейско равнище. Поели сме ангажимент да извършим обстоен анализ на въздействието на подобен данък върху финансовият сектор. Давате си сметка, че една оценка на въздействието изисква проучване на различни альтернативи. Тук не говорим само за альтернативите, очертани в е, съобщението. Трябва да се потърсят и други варианти, като всички варианти, включително идеята за налагането на европейски данък върху финансовите транзакции ще бъдат обект на оценка на въздействието. Това е ясно. Инсей. Gracias, президента. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, става дума за пакетът, е, отпуснат за Ирландия – и също времено ние говорим за това какъв ще бъде корпоративният данък. Имам предвид ние тук в парламента. Вие споменахте за консолидираната данъчна основа на базата на едно международно сравнение. Но как гледа етичния кодекс на евентуални деформации в конкуренцията дали ирландският е, данък, така да се каже, корпоративен данък, е, не представлява именно е, така, инструмент за деформация по отношение на конкуренцията. Мисля, че сегашния етичен кодекс съдържа много ясни критерии. Има пет критерии, които определят практиките, които могат да бъдат третирани като вредни данъчни практики според сегашния кодекс. А, всъщност данъчните ставки не са сред критериите, които са дефинирани в контекста на вредно данъчно на вредна данъчна конкуренция. Аз споменах в стъпителните си думи, че ние ще разгледаме сегашната система на данъчното облагане на бизнеса с оглед на етичния кодекс и това ще бъде обект на обсъждане в групата по данъчна политика. Защото е вярно, че през последните години наблюдаваме много различни аспекти на развитието на корпоративното данъчно планиране и трябва да се занимаем с тези въпроси, когато говорим за несъответствията в данъчните системи, както и за други проблеми, които възникват в резултат на тези явления. Вече обсъдих с държавите членки възможността да се впуснем в по-задълбочени дискусии по етичния кодекс и по критериите, които са включени в него. Затова ние определено ще обсъждаме този въпрос през следващ, по време на заседанията на следващата група по данъчната политика. По въпроса за данъчните ставки в общ аспект, аз съм казвал много пъти, че не смятам, че трябва да се хармонизират е, корпоративните данъчни ставки на равнище Европейски съюз. Мисля, че има известна конкуренция в корпоративната данъчна система и че това е здравословно и полезно, защото то не дава възможност на държавите членки да решат всичките си проблеми, просто като увеличат данъчната ставка. И така аз лично насърчавам хармонизирането на корпоративната данъчна база, но ние довършваме работата по а, предложението, което скоро ще бъде представено и ние ще обсъдим подробно тази тема и тук в парламента. Във връзка с данъчните ставки обаче мисля, че държавите членки трябва да оценят данъчната си система, като отчитат макроекономическата среда и те трябва да решат каква да бъде данъчната ставка предвид съществуващите макроекономически обстоятелства. Председателката благодаря Ани. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на вас, господин комисар. Радвам се, че днес сте тук. Ще продължа въпроса, който колежката Макарти постави. Имаше едно предложение от страна на комисията или по-скоро съобщение за данъчното облагане в Европейския съюз. Парламентът подготви две альтернативни предложения – по темата във връзка от една страна с данъка върху финансовите транзакции и финансовата дейност, който вие казвате, че би трябвало да намери приложение, така да се каже, от една страна в глобален аспект, от друга страна на европейско равнище какви са резултатите от изследването за приложимостта на един такъв данък. Какво би било отношението и на комисията, като приемем, че това е, така да се каже, нещо като оценка на въздействието. Още повече, че данъкът върху финансовите транзакции и финансовата дейност има един много силен регулаторен характер – Става дума за облагане наистина на финансовата дейност, но същевременно, както ви казах, има и допълнителни елементи на европейско равнище се предлага а, данъкът да е не само върху финансовите транзакции, но върху финансовите действия, финансовата дейност на европейско равнище. Вие казахте в отговора си на колежката Макарти, че Едно такова виждане би означало на практика да се е, удари, така да се каже, по конкуренцията в е, данъчната сфера и да се ограничи тази конкуренция. Защо това да е удар по правилата на конкуренцията? Защо, в крайна сметка, един такъв данък върху финансовата е, транзакция да води до намаляване на печалбите и защо от своя страна пък вие смятате, че трябва да се наложи данък върху финансовата дейност? Това е моят въпрос. Благодаря. Thank you very much. Uh, Много благодаря. Трябва да кажа, че Както много добре знаете, ние сме обсъждали този въпрос с вас че тази година ние направихме доста изчерпателни анализи на системата на данъчното облагане, не само ние, вие знаете, че и Международния валутен фонд също така направи е, подробни анализи на данъчното облагане в финансовия сектор и стигна до заключение, че има някои положителни аспекти, но повечето са отрицателни. Те също така предложи, предложиха да се разгледа данъка за финансовите дейности като една от възможностите. И е, всъщност всички тези анализи ни а, накараха да стигнем до една политическа ориентация през октомври, в смисъл, че да, данъка за финансовите транзакции наистина е добра идея на глобално равнище, като се отчитат естествено и потребностите на глобално равнище. Но на този етап нямаме ясни доказателства, че данъка за финансовите транзакции ще доведе до а, преразпределение на а, до преразпределение и предвид а, факта, че има компютеризирани системи на търговия, при които може да се измести транзакциите в други пазари просто за секунди, това е един значителен риск. Но, както казах, когато отговарях на първия въпрос, Ясно е също така, че в процеса на оценка, който ще предприемем в близките месеци, ще се разглеждат множество альтернативни възможности, например данък върху финансовите дейности, данък върху финансовите транзакции на, равли, на различно равнище, предвид широтата на данъчната база поради липса на пренасо... поради риска от пренасочване и а, поради а, различната широта на данъчната база, която създава неравни а, съотношение между различните финансови инструменти, което следва да бъде отчетено. Следователно всички тези теми ще бъдат анализирани по време на оценката на въздействието и аз мисля, че след това вече ще можем да излезем с много конкретни идеи за това какво трябва да се направи с данъчното облагане на тази структура. Ако разгледаме нашата система на данъчно облагане, може да се каже, че да, разбира се, определено имаме някои слабости във връзка с данъчното облагане на финансовия сектор, тъй като има освобождаване от ДДС и а, нашето разбиране е, че данъка за финансовата дейност ще бъде една добра възможност за решаване на този проблем от гледна точка на преразпред... преразпределянето на разходите, преразпределянето на а, транзакции е по-лесно, отколкото а, пренасочването на бизнеса и това е един от основните доводи за въвеждането на данък върху финансовите дейности, който според нас няма да доведе до същите рискове, които биха могли да бъдат причинени е, от е, данък върху финансовите транзакции. Трябва да повторим, че нашата политическа ориентация се основава на анализа, който е извършен до този момент. Удо. Господин комисар, е, съвсем не дипломатично ще ви кажа, че нямам усещането, че сутрин четем един и същи вестници, когато става дума за въпроси от сферата на економическата политика. Ние говорим през тези дни са много-много важни досиета, които в крайна сметка трябва да укрепят някаква а, нашата банкова система до 20-30%. В Ирландия трябва да отпускаме от публичните е, бюджети, от държавните бюджети е, само 10 милиарда, за да гасим пожара. И естествено, е, навън на улицата хората протестират и ние сме поставени под този натиск. А комисията е невероятно пасивна и не желая в крайна сметка да се занимава и то от доста време насам с приходите и не желае, е, имам предвид приходите в обществените бюджети, държавните бюджети и европейския бюджет, а също време не желая да сложи спирачка на спекулативните сделки и спекулативните печалби. Положението е драматично, господин комисар. Ние поискахме да се е, възложи едно проучване за приложимостта, за изпълнимостта на идеята за данъка върху финансовите транзакции за цяла Европа и също времено сега установяваме, че в крайна сметка това изследване не е направено в желания обхват. Не върху редовните и добре работещи банки е, трябваше да се упражни, е, така да се каже, известен контрол и да се обхванат е, те в изследването. Трябваше да се видят спекулативните сегменти от пазара. А такива има. Така че много ви моля, в момента, в който получите резултатите от е, това проучване, е, какво ще направите? Ще включите старата си оценка, така да се каже, в е, ново облекло, в нова форма или по някакъв начин ще се опитате да набавите някаква допълнителна информация, която е от полза за вашите твърдения. Струва ми се, че има една игра на котка и мишка, която комисията играе спрямо нас. Не ние нищо не крием. Ние желаем е, да получим един ясен отговор. Какво е становището на комисията по отношение на данъка върху финансовите трансакции? Това, което вие ни казвате, това ли е отношението на комисията? Ако това е така, моля, кажете ни просто, за да не лъжим и себе си и нашите граждани. Well, I... Искам да подчертая, че през изминалите няколко месеца всъщност свършихме много работа в тази област. Не съм съгласен с вашето оплакване, че комисията не се върши работата в тази сфера. Върши много работа. Извършваме анализ на положението. Разбира се, по-лесно е да се каже, че трябва да се въведе един данък вместо друг – но ние сме длъжни да извършим оценка на въздействието на всяко едно решение. Ако рисковете се материализират и ако транзакциите се насочат към други пазари, то тогава приходите, които се събират от подобен данък, ще са много по-малки от очакваното. и ползите, които вие очаквате, просто няма да се материализират. Ето защо трябва да извършим анализ на положението и да видим какво ще е въздействието на всяко едно решение. Имаме опит до момента, И на базата на този опит в страните, които са се опитали да въведат подобен данък, можем да кажем, че нещата не са сработили много добре. Швеция направи опит през 1992 година и всъщност много транзакции от Швеция в това време са се пренасочили към Великобритания. Имаме даже и опита в Великобритания – с държавния налог. Хубаво е да проведем разговори с органите в Великобритания, как е минало всичко, какви са постигнатите резултати. И така, наистина искам да подчертая следното. Това е наистина сложен и труден акт трябва да разберете, че ние не сме обсъждали технически подробности на подобно предложение, като данъчна основа, данъчно събитие и други специализирани елементи, без които не може да се налага един данък. Така че това е наистина сериозен въпрос. Комисията гледа много сериозно на него – и ще излезе с наистина щателен анализ на всички евентуални решения в тази сфера. Същевременно, също така, трябва да извършим оценка и на други предложения или решения, които касаят същата сфера. Трябва да видим какъв ще е съвкупният ефект на всички мерки, които се предлагат. С Базел 3 се налагат някои изисквания върху финансовия сектор. Извършване политическа ориентация спрямо банковия налог, който евентуално в бъдеще ще се използва в средствата за решаване на кризи при банките – данъка върху финансовите транзакции, данъка върху финансовите дейности. Както виждате, обсъждат се много документи в момента и трябва да извършим обстоен анализ на съвкупния ефект от всички тези инструменти. Трябва да кажа, че в наш общ интерес е да имаме конкурентно способен в глобален план финансов сектор в Европа, да имаме жизнеспособен бизнес и всеки да даде своя принос към осигуряването на растеж в Европа. Нещо, от което имаме въпиюща нужда. Вики. Благодаря. Ма въпрос е CCCTB. Аз подкрепям методите, които е, ще е, дадат възможност да, да се предотврати избягването на плащането на данъци в трансграничен мащаб. Имам редица съмнение за това дали ще може да се постигне корпоративна а, данъчна основа. Има толкова много различни представители в парламента. Имаше един подробен семинар, който беше проведен тук в парламента с редица експерти. Определено се проявява и интерес от парламента и се опитваме да разберем някои от детайлите. Имахме много сложни въпроси, които станаха нерешени. Някои трансгранични аспекти, за, във връзка с, с ценообразуването, с оглед на привличане на печалби, върху които да се наложат данъци. Дали ще сменим това с един спор за това какъв е а, дали, дали, ще, дали ще водим политически дебат, който да бъде във връзка с насочването на данъка споради нивото и политически дебат за разделянето, за споделянето на данъчните преходи. И ние знаем, че е, големите компании ще придвижват хора, е, активи, за да може да се сведе до минима е, данъците, които ще трябва да се плащат. Също има въпрос и на е, незадължителността. Аз не знам компания, която би избрала да работи за система, която ще е, наложи плащането на по-висок всички данъци. Ако има незадължителна система, ще се избере държавата, която е, има най-малко данъци. Естествено, това увеличава бюрокрацията в държавите членки. Въпросът е а, дали ще има незадължителност и ако се приеме този принцип, трябва да се каже по въпроса за произвеждането на бюрокрация. Ние искаме компании, които растат, искаме да намалим бюрокрацията за а, търговските дружества. Но ако една компания избере консолидираната данъчна основа за корпоративен данък, знам, че има правни основания, знам, че има оценки на въздействието, които са извършвани от големите счетоводни фирми и това не означава а, намаляването на бюрокрацията. Предвид а, всички тези въпроси, моят въпрос е, госп... за вас, господин комисар, е какви други предложения имате за насърчаване на трансграничната търговия, като а, пра... опростите данъчното облагане, а не само консолидираната корпоративна данъчна основа? Разбира се, всъщност вие повдигнахте много а, въпроси, кои, по които все още се води дискусии в комисията, защото аз, както казах, ние сме в последната фаза на подготовката на оценката. Има различни възможности, които следва да бъдат анализирани. И опциите, които се разглеждат са е, факултативно versus а, е, в сравнение с задължително, консолидирано или неконсолидирано. Вариантите са много и различни. А, е, които ще бъдат включени в оценката на въздействие. Но вярно е, че така както разбираме ние нещата на а, този етап, само с консолидираната корпоративна данъчна основа могат да се постигнат цели, които са много важни за бизнеса във връзка също така с двойното данъчно облагане или необлагането на економически субекти. Трябва да кажа, че самият бизнес а, подкрепя силно тази идея. И аз разчитам много на тях, на подкрепата на бизнеса, тогава когато бъде внесено предложението от колегията. Съгласен съм с вас, че има едни трудни теми в това предложение. Разбира се, Формулата е една от темите, по които ще има много сериозен дебат, но Предвид предимствата на предложението и потенциала за намаляването на административната тежест, мисля, че предложението е, все пак следва да бъде направено. Когато говорим за други възможности и други теми, Голяма част от дейностите в моя ресор са свързани с намаляването на пречки в общия пазар и много се надявам, че по време на дискусията за бъдещето на ДДС ще бъдем в състояние да намалим значително административната тежест в тази сфера. Между другото, нашите изчисления показват, че системата ДДС представлява голяма част от административната тежест и отчитайки развитието през последните години, особено в сферата на информационните технологии, е, мисля, че ще бъдем в състояние да създадем много по-модерни, ефективни а, е, информационни системи, които да намалят административното бреме на бизнеса. Това се отнася и за въпросите на двойното данъчно облагане. А, Възнамерявам в началото на следващата година да внеса едно съобщение, което а, с предложения, които ще улеснят живота на бизнес общностите и затова аз не виждам консолидираната корпоративна данъчна основа като единствения инструмент за намаляването на данъчното бреме за бизнеса. Има редица инструменти, по които се работи. Жан-Пол. Жан-Пол. Monsieur le commissaire, depuis que je vous écoute, depuis tout à l'heure, благодаря. Господин комисар, слушам ви много внимателно и трябва да кажа, че Наистина, предавам много разбиране към е, проблемите, с които се сблъсквате. Повтарям още веднъж. Вие отговаряте на въпросите, слушам ви много внимателно и уверявам ви, че наистина изпитвам много симпатия към вас. Е, в чисто етимологичния е, смисъл на думата, защото думичката е свързана с страдание. Тоест, изпитвам състрадание към вас. Е, и съчувствие, и състрадание. Ако знаете гръцки, ще разберете, че това наистина е така. Вие имате всъщност най-сложния, най-трудния портофейл е, в е, комисията. Трябва да работите с различните държави, но членки, но и с много лобита, с много групи по интереси и <clears throat> да взимате решения по всичко това, което ние тук предлагаме Хосе Гарсия ви постави въпрос, на който вие не отговорихте и аз повтарям сега, чисто педагогически. Ви питам, от 2004 година говориме за една обща консолидирана данъчна основа. Продължихме и през 2005 и 2006 и така нататък. Един от вашите предшественици ни уверяваше, че това е технически невъзможно. Искахме <clears throat> да чуем и представител на съответните компетентни данъчни органи. Искахме да чуем и комисаря, който отговаря за всичко това, за да разберем кога най-сетне. Кажете ни една година ориентировачна, в която ще се въведе тази консолидирана обща основа за данъчно облагане, за корпоративния данък Аз зная, че в този случай ние не сме, така да се каже, първият оправомощен орган по тези въпроси, но трябва да знаете, че когато ще обяснявате решенията си и ще обяснявате и действията на комисията пред гражданите, ще се нуждаете от нас. Продължавам да изпитвам съчувствие и състрадания към вас по най-хубавия начин. Благодаря за окружаващите слова. Аз гледам на парламента като на един съюзник, що се отнася до данъчната програма на Европейския съюз. Наистина много трудно е да се вземе решение в съвета, като се има пред изискванията за единодушие. И всъщност парламента може да окаже натиск в тази сфера по основните инициативи от моя ресор с госпожа председателя преди известно време. Говорихме по въпроса колко важно е евродепутатите да бъдат дейни в своята собствена държава и да отстояват идеи в сферата на данъчното облагане. Много важно е да привлечем и националните парламенти за тази идея. Ще работим заедно с парламента тук, а също и с националните парламенти. По този начин, наистина мисля, че ще успеем да постигнем напредък по данъчните въпроси. Първанш. Euh, Благодаря ви, господин комисар. За данъка върху финансовите транзакции, кратък коментар. Това не е предложение, което би трябвало да допълва други предложения. Не, това е едно самостоятелно предложение от е, много важно значение, защото трябва да се е, регламентира целият финансов пазар, не само банките. Така че не бива да разглеждате това предложение като едно от много. Това е основното предложение от централно значение. Отново се връщам на темата Ирландия. Става дума за данъците в Ирландия. Ние знаем, че растежът е от огромно значение разглеждайки е, усилията на държавите членки за економически растеж. времено е, от макроекономическа гледна точка има ясно изразен дисбаланс, когато говорим за економическо управление. Естествено, че е, трябва да включим и Данъчното облагане като елемент. Видяхме е, стратегията на, е, към мултинационалност до какво доведе в Ирландия. Това в никакъв случай е, не е ефектът, който търсихме. Именно този многостранен мултипликационен ефект би трябвало в, така да се каже, в целия набор от средства да включим и данъчния режим. И освен това, Европейския парламент вече изрази своето становище за приемането на директива за облагане на спестяванията. Би трябвало да видим дали това е възможно и в рамките на Европейския съюз, и в рамките на нашите партньори извън Европейския съюз, за да се преборим по някакъв с, начин с е, така наречените данъчни оазиси. Председателят на комисията многократно ни е уверявал, че от негова гледна точка са необходими подобни действия. Да, но ето, че до този момент е, все още е, не можем да решим проблема, защото две от държавите членки на двустранна основа, така да се каже, решиха проблема и е, подписаха споразумение с е, Швейцария, например, което подкопа позицията на Европейския съюз. Е, ние загубихме, така да се каже, от първоначалната сила, с която разполагахме в преговорите с Швейцария. Междувременно вече наваксахме загубата, както се казва, но независимо от всичко, нашата позиция бе отслабена за дълго време. И сега се питам съвсем сериозно. Дали ще успеем да напреднем в борбата с данъчните райове? така че държавите членки да могат да привлекат отново средствата, които иначе губят, а сега се нуждаят изключително много от тях и трябва да економисват, както знаете, от други сектори. Една кратка забележка за данъчното облагане на финансовия сектор. Наистина в работната програма данъчното облагане на финансовия сектор е сред основните стратегически инициативи, по които работим. Аз е, съм поел ангажимент да доведа до край тази работа със съответните резултати. Относно економическото управление, данъчните въпроси, Съгласен съм с вас, че в миналото относно свръхдефицита в държавите членки, вниманието ни до голяма степен бе отделено на мерките по разходната част на бюджета и не обърнахме достатъчно внимание на приходната част, когато извършихме оценка на положението в държавите членки. Поради тази причина сега заедно с Оли Рен работим по идеята за качество на приходите, който ще е част от набора от мерки за извършване на оценка на положението, свързано с приходната част на бюджета в държавите членки, като се отчита, разбира се, макроекономическата конъюнктура и прогнозите ни за бъдещият развой на макроекономическата конъюнктура в държавите членки. Смятам, че този въпрос трябва да бъде решен, трябва да разработим съответният набор от е, мерки за неговото решаване. Работата в това отношение все още тече, заедно с Оли Рен работим. По въпроса за данъчните убежища, как да подходим по тази тема. Наистина, Европейският съюз насърчава идеята за автоматичен обмен на информация като единствената мярка, позволяваща ясно и директно решаване на този проблем. От друга страна обаче имаме стандарти на Организацията за економическо сътрудничество и развитие, според които информацията трябва да се предоставя при поискване. Това е стандартната процедура. Много държави по цял свят, както знаем, са в процес на изпълнение и прилагане на стандарта на ОИСР. Наскоро бях на посещение в Хонг-Конг, Макао. Там бе прият закон за обмен на информация при поискване. Ние продължаваме да искаме от тези държави Репликата не бе чута в залата. Това е друг въпрос, към който ще се върна. Относно международната рамка, както знаете, през април приехме съобщението за данъчните въпроси и в съобщението за търговската политика също има клауза за данъчните въпроси. Така че при преговори с трети държави, един от въпросите, които ще се обсъждат, ще бъде и доброто управление в тези държави. Вече водим преговори с няколко трети държави по тези теми. Относно въпроса за Швейцария, наистина Германия и Великобритания – в момента водят двустранни преговори. И при сегашната рамка не се изключва или забранява воденето на подобни преговори за случване на споразумение, при условие, че не се нарушават действащите правила. Категорично вярвам, че и Германия и Великобритания ще бъдат родители, които отстояват нашите принципи в тежките преговори с Швейцария по тези въпроси. Трябва да кажа, че преговорите, тези преговори не са толкова прости, колкото твърдят различни източници. Ще видим какъв ще е крайният резултат от тях. Свен. Свен. Благодаря, господин комисар, за това, че дойдохте тук и, и че проведохте а, е, тази нелека дискусия. Темата е тежка. Споделям становището на Жан-Пол, че вие сте в една много трудна ситуация, в една институционална среда, която също е трудна. Мисля обаче, че ситуацията се промени и не съм сигурен дали вие сте включили тази промяна във вашата стратегия. Вие мислите как да се изразите тук пред нас и какви предложения да направите. Погледнете економическото управление. Някои от нещата, по които бяха взети решения, се оказаха невъзможни дори преди няколко месеца. Знам за какво говоря и, например, на Германия. Това, което предложихте с колегата си Барние, би било невъзможно преди няколко години. В сферата на данъчното облагане обаче, вие следвате е, откъслечния подход. Е, има държави членки с такива огромни дефицити и с огромни необлагани е, приходи или с е, приходи облагани с ниски данъци, и вие а, а, продължавате да кажете, че не трябва да има данъчно облагане а, и това е старо а, мислене, което не отговаря на днешната реалност. Аз мисля, че трябва да излезете с силни предложения, както правят вашите колеги Рен е Барние. Е, и след това можете да разчитате на парламента за подкрепата на силни е, е, предложения. Тук се прилага една минимална корпоративна такса, корпоративен данък от 25%. Това е нещо, което беше беше повдигнат тук въпрос от колегите. И сега един конкретен въпрос, конкретен въпрос за докладите за всяка страна. В списъка на мерките за 2011 година не установих нещо, за което парламента искаше, е, е, настояваше няколко пъти. Дали ще подкрепите колегите си? в спис от DG Markt, от списъка на мре, на, на а, мерки. И аз искам да направите един преход от господин не на господин действие. Искам да поемете вашата отговорност, отчитайки трудността на институционалната ситуация. Но в този случай потъналите в дългове държави ще се окаже, че ще има много по-трудно да, да откажат едни силни предложения, които ви призовавам да направите. И аз ще бъда кратък. Сега по въпроса за предложенията трябва да кажа, че през, на последните няколко съвета, на всеки съвет на ЕКОФИН се провеждаше дебат по един или друг въпрос, свързан с данъчното облагане. Повдигнати от вас въпрос беше обсъден два пъти на два съвета през септември и през октомври. И повярвайте ми, тези обсъждания никак не са лесни и държавите членки не са обединени в позицията си по тези въпроси. Позициите са много разнопосочни. Трябва да направим една много ясна преценка на ситуацията, на ползите от предложенията в тази сфера. Именно за това работим по този въпрос. А сега по въпроса за докладването за във всяка или отчетите за всяка конкретна страна, да, това е на масата на, пред, на комисията. В момента се провеждат публични консултации по тези въпроси и на базата на резултатите от тези консултации ще се разработят конкретни предложения. И мисля, че трябва да отчетем тук една тема. Вярно е, че докладите за всяка отделна страна ще повишат прозрачността за разпределянето на приходите, но трябва също така да се отчете и факта, че данъчното облагане и неговото отчитане не съвпада непременно с бизнес счетоводството и отчетността и аз съм съгласен, а, че докладите за всяка отделна страна ще повишат прозрачност. и ще направи ситуацията в съответните държави много по-ясна. Сега отново ще прочета списъка, защото има няколко допълнителни имена. Следва Филип Ламберт. Чувате имената, с което а, се изчерпвам. Филип, благодаря, господин комисар. През 19 век, когато за първи път се говори за неща като здравно осигуряване, обществено осигуряване, се е казвало, не правете това, това ще е кончената на економиката крайна сметка сега имаме обществено осигуряване. През 20 век се говореше за въвеждането на данък ДДС. Много хора казваха, не правете това. Това ще доведе економиката до нейната кончена. Ние направихме и това, економиката не умря. А сега през 21 век много хора настояват да се въведе данък върху финансовите сделки – Мнозина от друга страна казват, почакайте, може би това няма да убие економиката, но ще убие финансовият сектор, на който почива економиката. Затова не го правете. Аз надявам, че колкото по-скоро се веде такъв данък, толкова по-добре. Силно ми направи впечатление, господин комисар, за разликата в дейностите, които върши комисията. Не вашите дейности конкретно, а на целия колегиум. Много успешно трябва да се спаси финансовият е, сектор. Спасяват се банките, без обаче акционерите в тях да дадат своят принос. Комисията и съвета насърчават правителствата да урежат разходите, да предприемат мерки за финансова дисциплина. Говори се за изнасяне жеста тежестта в началният етап, бързи действия – къде е обаче оценката на въздействието? Къде е анализът на съскупният ефект от всички тези мерки? Не върху за хората, за които да речем, айде не са толкова важни, ами за економиката. Трябва да се извърши анализ на тези бързи, спешни мерки. И когато се стигне до данъка върху финансовите сделки, трябва да извършим оценка на въздействието, трябва да оценим съвкупния ефект, да не бързаме, да изчакаме. Това е другия подход. Правителствата бързо харчат. Доста са се отпуснали и мисля, че конкуренцията няма да им навреди, ще се започне да се държат по-добре. Ако видим финансовият сектор, ще видим, че там основният двигател е един – неограничена, чиста, абсолютна алчност. Това е. И къде са действията обаче при това положение? Въпросът ми е съвсем прост. Господин комисар, не вие лично, а цялата комисия, по тези теми, къде е пожара? Къде е чувството за спешност? Благодаря. Uh, well, uh if to answer uh, very shortly, I think that you... Ще се опитам да отговоря накратко. Вие бихте ни критикували много, ако направим директни преки предложения по данъчни въпроси без оценка на въздействието. Тук не става въпрос решението как ще се отрази върху една или друга държава членка. Тук решението ще се отрази върху целия Европейски съюз. Именно поради тази причина са необходими всички тези оценки на въздействието. Аз лично смятам, че е много важно да се извърши много обстойна оценка на въздействието на всички мерки – Що се отнася до мерките за финансова дисциплина в държавите членки, те сами разработват пакета от тези мерки и го прилагат. Не е вярно, че прилагат мерки, свързани само с разходната част на бюджета. Много от мерките в Гърция касаят и приходната част. Да вземем също и пакета от мерки в Ирландия. Мнозинството от мерките, разбира се, касаят разходната част на бюджета, но има много мерки, които касаят и приходната част. Така че не можем да преувеличаваме и да казваме, че всички мерки, които предприемат държавите членки, касаят единствено разходната част. Това просто не е вярно. Софи. София. Благодаря, госпожо председател. Имам един малък въпрос, който ще даде възможност да си поеме въздух, господин комисар. Това е. Аз съм ви задавала въпроса и в писмена форма, но не бях удовлетворена от отговора. Защо, ако си купя Чичо Томовата колиба а, в, в, а, с меки корици, плаща ниската ставка и високата ставка на за електронни книги. Ние сме в полза на традиционните носители за сметка на новаторските системи. Мисля, че това е много глупаво и мисля, че комисията трябва да вземе отношение по този въпрос. Да, може би вие е, много добре осъзнавате и знаете е, онова, което беше направено в 2009 година. Последния дебат за намалените ставки на ДДС в съвета. Постигна се съгласие в съвета е, което е сегашното правило. По време на този дебат тогава аз бях финансов министр в държавата, която познавам най-добре. И дебата беше също така за намалени ставки за аудио, видео или интернет книги. Но това предложение не получи подкрепата на държавите членки и държавите членки не постигнаха съгласие по това предложение. Аз бих желал да поставя тази дискусия за намалените ставки и изключенията от ДДС в един е, по-широк по контекст. Утре представяме зелената книга, намалените ставки и освобождаването от ДДС. И аз лично мисля, че би била добра идея да се изравни а, ставката, тъй като това зависи, но това зависи от позицията на а, значимите фигури в данъчния сектор, които трябва да решат дали уеднаквяването да бъде на по-низката ставка. И това ще бъде едно обсъжд... ще бъде въпрос, който ще бъде засегнат по време на обсъждането на зелената книга. Сегашната ситуация сегашните становища в съвета са, че не е възможно да се постигне единство по която и да била намалена ставка, защото беше взето решение миналата година и 8 държави членки се придържат към декларацията си, че те са против последващо разширяване на списъка на намалените ставки. Такава е ситуацията сега, но в по време на дискусията по Зелената книга и този въпрос ще бъде повдигнат и ще се чуят становищата на заинтересованите лица. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, ще ви задам един въпрос, който до този момент все още не е обсъден. Става дума за най-новия доклад е, на Европейската комисия във връзка с различните тенденции в е, данъчното облагане. Ако говорим за свързване на економическата и финансовата политика и за по-нататъчно развитие на вътрешния пазар, тогава действително различните принципи на данъчно облагане, различното управление на, в сферата на данъчната политика ще ни пречат как ще се постигне едно сближаване? Как ще се постигне е, една обща основа, така че да не се изкривяват нещата във връзка с данъчното облагане? Има предвид изкривяване на конкуренцията. Well, so... Uh, една от целите на Зелената книга по ДДС е да проучим въпроса как може да се подобри режима на ДДС в Европейския съюз, като се отчитат пречките, пред които е изправен той за ефикасното функциониране на единния пазар, намалените ставки, изключенията, данъчните кредити, място на данъчно облагане, дали това ще е мястото на доставката или на покупката. Това са все въпроси, които ще очертаят рамката на дискусиите за бъдещето на режима на ДДС. И на базата на тези обсъждания ще представим и новата стратегия за ДДС за едните години – В други области мерките, които прилагаме, касаят най-вече по-добрата координация между данъчните системи. Например, двойното данъчно облагане, инициативите в тази сфера, които ще бъдат представени, те ще се занимават с този въпрос. Пакета от, от економии също е свързан с по-добра координация. на вътрешния пазар. Дискусията, която водим в момента също за качеството на приходите, е също част или елемент от по-доброто сътрудничество между държавите членки по данъчните въпроси. Същевременно не бива да забравяме, че тук въжат и принципите за суверенност и субсидиарност. Държавите членки трябва да се запазят правото да организират данъчната си система според своята специфика – Благодаря, Гей. Не знам дали колегите си дават сметка, но бюджетните корекции в Ирландия ще са 6 милиарда евро, което е еквивалентно на 75 или 80 милиарда от британския бюджет. Тези 6 милиарда са първият транш от 15 милиарда. Разбирам страданията и болката, която изпитват хората, включително и в контекста на допълнителните данъчни мерки, за които спомена комисаря. Искам да кажа, че при тези обстоятелства французите и германците не биват да решават за всички останали. Слава Богу, че имаме договорите, Много лесно е човек да се пресмива, когато малка страна, като Ирландия, е изправена пред проблеми. Но какво щеше да е, ако Полша или Великобритания се сплъскат със същите проблеми? Един от колегите каза, че координаторите са внесли предложение за корпоративен данък. Нищо подобно. Председателят на групата на координаторите не е водил никакво обсъждане. В НП не се е водило обсъждане на този въпрос. Доколкото знам, другите групи нищо не са правили също. Ние не можем да бъдем водени от координаторите. Моля да обърнете на това. Такова нещо не се е случвало. Общностният подход е подхода на дискусиите, разход, е, разговорите, стигането до споразумение. Това е единственият път към напредъка. Бившият комисар Монти до голяма степен мисля, че подкрепя това, което бе казано. Според независимите становища, много от преките чуждестранни инвестиции в Ирландия няма да се насочат към Европейския съюз, ще отидат към Швейцария или на други места, ако се предложат мерките, които се предвижат за Ирландия. Относно промените в договорите, добре, така да е. Нека да се из... свика междуправителствена конференция и да се направят промени, но също време трябва да се дадем сметка, че сме изправени пред тежка работа. Работата не е лесна. Освен корпоративния данък, може да говорим за данък върху притеста на капитала, данък върху придобиванията – в моята държава не се плаща корпоративен данък. имаме само подоходно облагане. Защо да не се използва само такъв данък? Та така или иначе въпросът е доста деликатен и изисква голямо внимание. Много се говори само за корпоративна данъчна ставка. Има голяма степен на неосведоменост, доста удари под кръста. Много хора отчитат факта, че само се дава на Европейския съюз, а забравя, че Европейският съюз също им дава. И наистина, много труден е момента. Страната ни е страда. Ако трябва да вадим словно стъкларски магазин, трябва много да внимаваме да го направим по най-елегантния начин. Относно данъка за финансовите сделки, това е област, която наистина може да се постигне напредък. Има си време, когато новите идеи заслужават внимание на този етап финансовите пазари са докарали много неприятности на страните. До момента в моята страна нещата се регулираха от частния сектор, но независимите в кавички рейтингови агенции са получили сериозни такси от своята дейност. до момента не са регулирали държавния сектор, за сега той се саморегулира. Но се мисля, че сега е настъпил момента да се обсъди идеята за налагането на данък върху финансовите транзакции. Ще ви моля да направите това, господин председател. Благодаря. Uh, Ирландската ситуация а, беше представена пред нашето внимание. Вчера, когато водихме подготвителното си заседание, се повдигна един интересен въпрос във връзка с отговорността на правителствата в реакцията за кризата. Имаше много данъци, които бяха споменати. Например, комисията не разбра напълно как е, е, ще реагира на кризата е, данъка върху имуществото. А сега в момента това се коригира. И сега малко отрезвяване. Е, ясно е, че е, повече информация трябва да постъпи от държавите членки, за да се анализира как е, техните данъчни основи могат да реагират на стресови ситуации. Аз мисля, че това е нещо, което не можем да искаме, без да се, променява, да се променят договорите. И а, съжалявам, че а, а, така се намесих на въпроса, който зададе Гей, но в общи линии това, което казах е в гордо това, което той е казал. Комисарят, аз доста съм съгласен с казаното от вас във връзка с държавите членки. Би трябвало да събираме необходимата информация за системата на данъчно облагане в конкретната държава членка и тази информация за данъчната система всъщност е ключа към подобряването на приходите трябва да намерим необходимите методи. Вече събираме доста информация от държавите членки за тяхната данъчна система, но наистина сме изправени пред проблема, че някои подробности по техните системи, които са много важни в определени аспекти, не са добре познати и очевидно трябва да се постигне подобрение в тази ситуация и на тази основа вече да се работи по понятието, по концепцията за качеството на приходите, което също не е лесна задача. По въпроса с данъка за финансовите транзакции, аз няма какво да кажа много повече към казаното вече по време на това заседание. Ние работим по този въпрос. И аз лично мисля, че ако използваме всичките си налични средства в глобален мащаб и ако страните членки на Г20 работят по-усилено, може би ще може да бъде постигнат напредък в тази сфера. А ние знаем също така, че Франция а, пое вече председателството на Г20 и разбира се ще продължим да насърчаваме това на глобално равнище. също времено подхранването на дискусията с съвсем конкретни резултати на нашия анализ през процеса на а, нашия анализ ще бъде един допълнителен аспект. Ние по обсъждаме нещата с нашите партньори, не само данъчното облагане по принцип, но и конкретните подробности за това как би могъл да се обложи данъчно сектора. И в този аспект аз разчитам на процес. Благодаря. Винаги е много трудно на кой е, на кой часовник тук трябва да вярва. Един последен въпрос. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, вие отговаряхте на много въпроси за корпоративния данък и какво е ефективно. Да, каква е ефективната ставка в този случай? Дали е, номинално трябва ставката да се намали или би трябвало да се повиши? Или може би, така да се каже, да се повиши и е, е, редукцията освен това, данъка върху финансовата дейност е нещо, което е, може да функционира само в е, рамките на е, една определена среда, на една определена система и по отношение на кредитите, и по отношение на всичко останало. Така че искам да ви попитам докъде сте стигнали. Да, във връзка с данъка за финансовата дейност, Това е нещо като данък добавена стойност, защото идеята е да се наложи данъчно облагане върху определени аспекти на финансовата система. Има и определени въпроси, на които трябва да се намери отговор по време на оценката на финансовата дейност, как да се проектира този данък, за да може да се ограничи неговото въздействие върху потребителите на финансови услуги. И това ще бъде темата. Има, разбира се, различни модалности на данъка върху финансовите дейности и идеята за ограниченото транспониране на данъка е една от целите при изготвянето на а, отговора на това предложение и на това предложение. А и още нещо сега по въпроса за ставките на корпоративните данъци. Аз мисля, че ако сме в състояние да постигнем съгласие по предложенията, за консолидираната корпоративна данъчна основа. Е, мисля, че това ще създаде една прозрачност в системата и по този начин ще видим какво е въздействието на номиналните данъчни ставки за разлика от ефективните данъчни ставки. И това е също така една от е, темите, по които ако се постигне съгласие, ще създаде една много по-ясна ситуация на вътрешния пазар за бизнеса и по този начин ще може да си изберат економическите субекти своето място. И това ще а, и м- характеристиките на общата консолидирана корпоративна данъчна база. Благодаря, господин председател. Надявам се, че ще се видим отново. Не знам точно на кое от нашите заседания ще ви поканим, но ние очакваме с нетърпение различните съобщения и предложения, за които говорихте и разбира се, се надяваме, че може би ще вземете предвид и някои от становищата, изразени в парламента. Благодаря ви. Благодаря и аз за плодотворната дискусия. Естествено, Парламент е естествения съюзник е, на комисията по въпросите за данъчното облагане. Надявам се това проличава в е, е, отговорите ми на, отговорите ми на вашите въпроси и аз очаквам с нетърпение бъдещо сътрудничество.